Ladies and gentlemen. Уважаеми госпожи и господа, добре дошли на следобедното ни заседание. Поздравявам ви много сърдечно. Имам удоволствието да ви представя господин Ян Роберт Робърт Ян Смитс, надявам се, че правилно произнасям името, който е генерален директор, отговаря за изследванията и иновациите. Много ви благодаря за това, че отделихте време да е, изложите вашите виждания и след това да ги обсъдите по време на дискусията с нас. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, членове на комисията и тре много голямо удоволствие за мен е да бъде вас в ролята си като генерален директор на научно-изследователска развойна дейност. Разбрах, че сте имали вчера много интересна размяна на мнение с комисар Гейра Гейген Куин. Искам да ви уверя, че заедно ние работим изключително активно при ръководството и изпълнението на политиката в областта на научно-развойната дейност. Много години съм работил в Генерална дирекция научно изследване така че познавам а, дейността на комисията с госпожа Лукатили, например, сме работили заедно по седма рамкова програма. А, работил съм и по специфичните програми за сътрудничество, а, както съм работил и с. А, господин Фанистел Рой за връзката между структурния фонд и в, рам, в рамките на Фрамковата програма с още много високо уважавани колеги. Така че аз наистина през последните години съм поддържал много тесни връзки с вас и ваши колеги. Може би не винаги сме били съгласни около едно решение, но диалога ни винаги е бил интересен. Позволете да ви кажа докъде сме стигнали в момента по отношение подготовката на осма рамкова програма. След това, разбира се, ще ви разкажа малко и за любимата ни тема ИТЕР, защото няма и ден през който да не работя по тази програма. Винаги ме чакат документи, свързани с ИТЕР, идеи, предложения, изменения. Това все още е една гореща тема. Що се отнася до осма рамкова програма? Мога да ви кажа, че започваме именно сега да разсъждаваме вече активно по нея. Разбира се, Основното е средносрочният преглед на седма рамкова програма, защото възоснова на нея ще разработим следващата. Има 10 експерта, които работят по настоящем са да анализират постигнатото от седма рамкова програма и се надяваме, че в рамките на месеца ще можем да получим тяхното мнение. След това ще излезе съобщение на комисията, след което ще обобщим идеите по отношение на мерките за коригиране, когато това е необходимо на дейност и разбира се, първите ни мерки, свързани с опростяването, Знаете, че работи се активно в момента по този доклад за опростяване и ще направим необходимото, за да посочим колко напред в нашия дневен ред е темата за опростяване. Виждам колко много хора в момента, посетители, влизат в залата, но аз ще продължа с ваше разрешение по други важни елементи които ще оформят бъдещето на рамковата програма, а това е бюджета. Миналата седмица бе представен документа за преглед на бюджета и ако внимателно го разгледате, ще видите, че иновацията и научно-развойната дейност заемат много значимо място. Това показва, че не само сега, но и в бъдеще научното изследване и иновациите ще бъдат приоритет, също и в областта на разходните част. Това е едно прелюдия към финансовата рамка, която се очаква в средата на 2011 година да бъде готово поне предложението на комисията, но отново сме уверени, че тези теми, научната и иновацията ще бъдат а, а, отново приоритети. Що се отнася до а, стратегия 2020, знаете, че предизвикателствата са здравеопазване, енергия сред най-важните и целите са насочени именно към постигането на тези цели, но и съвета иновации. И а, комисар Кюкуин и Таяни, а, както а, наскоро лично са ви запознали с тази тема. Според нас, осма рамкова програма трябва да постигне баланс между научно-изследователска дейност, насочена в ползата на обществото в Европа. Разбира се, политиците определят дневния ред и основните теми, за да могат да се разрешат основни проблеми за гражданите. Но, разбира се, ние трябва да разгледаме потребностите на промишлеността, така че тя да бъде конкурентно способна, фармацевтичната промишленост сред основни приоритети и разбира се, трябва да инвестираме и в науките, в проучванията, там където учените са носители на инициативите и, разбира се, големите инфраструктури. Трябва обаче много да внимаваме как точно ще разработим тази рамкова програма, за да може наистина да служим на гражданите и да отговорим на редица предизвикателства, които са пред нас. Но разбира се, трябва да укрепим и конкурентно способността на европейската индустрия. Ние сме ангажирани да разработим добра програма, разбира се, с участието на вас в комисията и на Европейския парламент. Освен това, много важно е всички а, заинтересовани страни, учените и промишлеността да кажат своята дума при оформянето на тази програма. Във 2 февруари ще а, излезе един основен документ, политически документ, а, с помощта на който бихме искали да а, поведем един диалог с заинтересованите страни, с учените, за да можем да а, оформим основните проблеми, основните въпроси, да дискутираме заедно съответно отговорите им и тогава да започнем възоснова на това да разработваме и осмата програма. Тогава ще се появи в края на годината и самия проект за тази програма. Нещо много важно за осма рамкова програма. Разбира се, упростяването. Ние не можем да се крием от истината и действителността. Трябва да вървим в тази посока. Благодарим изключително много на вас и господин Кавалиус, който направи този важен доклад. Знаем какво трябва да се направи, знаем посоката, в която трябва да вървим. Мерките, които са залегнали в този доклад, са вдъхновяващи. Някои от тях са може би прекалено амбициозни, например, е, няколко месеца е период за намаляване е, на броя на мерките. Това не разбира, разбира се надали ще е възможно. Националните счетоводни стандарти трябва да бъдат разгледани, трябва да се разгледат еднократните суми за МСП. Това са едни въпроси, които трябва много бързо да разгледаме. Обаче, що се отнася до по-драматичните мерки за опростяване, ще трябва да изчакаме до следващата рамкова програма, защото става въпроси за конкретни правила за участие, които ние трябва наистина внимателно да разгледаме. Края на следващата година предложенията за осма рамкова програма вече ще бъдат да разглеждане в съвета и парламента. От тази гледна точка ние можем да кажем, че сме напълно ангажирани с е, казаното и ангажимента на госпожа комисар Гейган Куин. Не бих искал да заемам повече от вашето време, особено веднага непосредствено след обяда, но нека сега да кажа няколко думи за ИТЕР. Няколко пъти се дискутира ИТЕР във вашата комисия Разбира се, това е програма, която е все още в дневния ни ред. Моля ви за подкрепата, за да намерим а, окончателното решение на този много важен проект. Трябва да инвестираме в ИТЕР, трябва да инвестираме в ядрения синтез. Това е една тема, която не можем да пренебрегнем. Ако, разбира се, осъзнаем този проект а, и го разработим напълно, това може да бъде решението на енергийния проблем не само в Европа, но и в цял свят. Зная, че има много сериозни финансови и управленски проблеми, но и по двата типа проблеми ние работим, очакваме и вашите предложения. Вече сте видели на нашето а, предложение относно финансите. През месец юли изискваме 1,4 милиарда допълнително евро, за да можем да продължим работа по този важен, за да може да се продължи работата по този проект. А съвсем скоро ще ви представя и съобщение по отношение на мерките, които трябва да се приложат, за да се подобри управлението на ИТЕР, а също така и съкръщаване на някои от разходите в бъдещия бюджет. Що се отнася до предложението на комисията за допълнителните 1,4 милиарда евро, искам да кажа, че да разбираме, че а, това е всъщност 460 милиона дял, което ще бъдат взети, разбира се, от рамковата програма, но не бива да забравяме другите приоритети. Научно-изследователска дейност в областта на храните, на здравеопазването. Много е важно, но в крайна сметка тази програма трябва също да даде своя принос за развитие на ИТЕР и дела ще представлява една трета от 1,4 е, милиарда евро. Очакваме от вас вас подкрепа в това отношение. Ще подготвим съобщението, както вече казах, по отношение управлението на ИТЕР, как да се подобри, а също така и как биха могли да се съкратят някои от разходите. Тогава пак ще дойда при вас и се надявам, че през месец ноември ще водим дебат по темата ИТЕР и надявам се, че тогава ще мога да ви кажа и повече подробности но наистина с колегите винаги си говорим за ИТЕР, винаги работим по финансовите аспекти на проекта съвместно. И по отношение на бъдещето на ИТЕР, мога да кажа, че 6,6 милиарда е цената на ИТЕР. Това е равно на потреблението на нефт за един ден – т.е., онова, което за един ден харчим за, от нефт, е, са парите за ИТЕР, а това може да даде решението за нашето бъдеща енергийна сигурност. Що се отнася до а, а, следващата ни тема, позволете да благодаря на госпожа Ман, а, бивш депутат, благодаря и на професор Люк за това, че успяха за първи път да направят оценка на инструмента за финансиране с поделяне на риска това е съвместно участие на комисията и Европейския инвестици... Европейската инвестиционна банка за финансиране на научно-изследователската дейност. От самото създаване на този инструмент аз го познавам. Това е наистина един нов а, инструмент за предоставане директно на средства, но чрез заем за научна дейност, за да могат да се развиват научни проекти. И сътрудничеството партньорството между Комисията и Европейската инвестиционна банка е наистина много резултатна по своя характер, много резултатна форма на работа мисля, че в крайна сметка се отчита именно това, отчитайки успеха на този нов инструмент. Много се радвам, че госпожа Ман предлага да се отпуснат втория транш от 500 милиона евро за този инструмент. Надявам се, че вашата комисия в парламента наистина ще приеме в крайна сметка тази препоръка, така че много бързо да можем да увеличим средствата по този инструмент и да продължим успеха успешно предоставянето на средства. Това исках да кажа по отношение на е, новата си позиция като ново избран генерален директор научно-изследователска дейност и развойна дейност. Както казах, от утре ще се промени и самото название на тази дирекция. Ще участва думата иновация в нея и очаквам е, бъдещото сътрудничество с вас и вашата комисия. Благодаря. От името на всички колеги е, в нашата комисия ви благодаря много сърдечно. Междувременно вече постъпиха заявки за изказване. Ще помоля всички, които взимат думата, да говорят кратичко, за да има време и за отговори. Госпожа Мадуейра е първата, която ще изложи тук нейните виждания. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин генерален директор, за това, че малко след като встъпихте в тази длъжност е, и те да скаже на в навечерието на промяната на името на вашата генерална дирекция сте тук. Е, вие говорихте за бъдещето на вашата политика в областта на научните изследвания и иновациите с нас. Засегнахте темата упростяване. Казахте, че междинният преглед се очаква от всички много нетърпеливо. Уверихте ни, че това ще стане. Това за нас е много важно от гледна точка на рамковата програма и нейното изпълнение. Ще се спра на някои от въпросите, по които вие говорихте и ще ви задам някои въпроси. В доклада Кавайо споменати от вас, стана дума за два вида мероприятия. От една страна за мероприятия в рамките на финансовите ангажименти. Казахте, че това ще бъде решено в рамките на осмата програма, но и други, които а, трябва да започнат а, непосредствено да се прилагат. И така, мерките, които не изискват непременно изменения на правната уредба, а, те ще могат ли да започнат да се осъществяват веднага? малко по-късно, може би, ще се спра и на мерките, които ще се осъществят в рамките на осмата рамкова програма. Вие казахте, че е възможно да се наложи увеличаване на средствата в рамките на осмата рамкова програма. Ще ви помоля за малко по-конкретна информация, свързана и с цифри или проценти. Бихте ли ни назовали е, размера на това увеличение. Необходимостта от е, увеличаване на средствата вече ни е известна. Това стана и при шестата и при седмата програма, но е, тук очевидно ще се стигне отново до увеличаване на средствата, докато при другите програми въпросите бяха решени по друг начин. Как според вас ще се получи именно това увеличение на средствата в рамките на програмата? А сега проектът ИТЕР. ИТЕР е проект, който се подкрепя от нашата комисия. Ние получихме документа за преработка, за промяна на финансовата прогноза и в това предложение на комисията е записано, че всъщност няма да има промени по отношение на финансовата прогноза, на многогодишната финансова рамка. Как ще стане тогава финансирането на проекти от типа на ИТЕР? Бихте ли ни казали как според вас ще се развиват нещата? И освен това, как ще се получи синергията между рамковата програма и структурните фондове? Всъщност, е, бих могла да ви задам още много-много е, въпроси, свързани, да кажем, с седмата рамкова програма в областта на научните изследвания. Как бихме могли да насърчим изпълнението на тези програми, е, така че те да надхвърлят някои предварително очертани сфери. Но очевидно няма да имам време за всички въпроси. А сега нека да говорим за основата, на която ще се осъществи споделянето на риска. Вие казахте, че това е инструмент, който функционира задоволително. Предстои ни да изслушаме и едно представене по темата на госпожа Ман и господин Солте. По отношение на някои проекти, наистина установихме, че инструментът е, действа много добре. Но когато става дума за изследователски проекти, като че ли инструментът не работи чак толкова добре, може би, защото са много скъпи и защото рискът е по-голям. И така, какви са вашите наблюдения и какво е вашето мнение? При кои проекти инструментът наистина работи добре и при кои не работи чак толкова добре? Може би става дума за по-малко рискови проекти, при които инструментът наистина води до добър резултат. Госпожа Кавалио е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Роберт Ян Смитс. Добре дошъл на заседанието на нашата комисия. Позволете ми първо да ви благодаря за доброто сътрудничество, което установихме с вашата генерална дирекция във връзка с изготвянето на доклада за упростяването. Този доклад е само началото, а на вас предстои трудната задача да се справите с изпълнението на мерките за упростяване, които, доколкото разбирам, никак не са лесни за прилагане. Надявам се, че ще намерим начин да успеем да извършим действията, предвидени в съобщението и във вашия доклад. С задоволство отбелязваме прагматичния ви подход, както и твърди ангажимент, който сте поели по прилагането на тези мерки. А в рамките на нашата комисия упростяването ще бъде сред приоритетите ни. Така ще ви помогнем да се справите с пречките, пред които ще се изправите при прилагането на мерките по упростяване. Бихте ли ни дали по-конкретна информация за графика на изпълнението? Има ли някои мерки, които, тъй като се основават на здравия разум и не изискват промени в нормативната уредба, могат да бъдат изтеглени по-напред? А що се отнася до средните разходи за персонал, то учените, представителите на научно-изследователските среди оказват голям натиск за прилагането на мерките в тази област. Има ли някакви пречки за предприемането на такива действия? Вторият ми въпрос е свързан с ИТЕР. Как можем в бъдеще да предотвратим възникването на ситуации подобни на сегашната – ще можем да се справим, но трябва да гарантираме, че в бъдеще подобни неща няма да се случват. В случая става дума не за резултати от научно-изследователски дейности, които са горе-долу предвидими. Става дума за липсата на структура и добро управление – Доколкото разбирам, някои държави няма достъп до инструмента за финансиране, споделяне на риска. Това са предимно средни по големина и по-малки държави. Бихте ли ни дали допълнителна информация по този въпрос? Председателят, благодаря ви, господин Сокалас. Благодаря, господин председател. Много се радваме, че ви виждаме отново в нашата комисия. А, сега вече в друга функция. Винаги съм ви ценил много високо и затова сега съм изпълнен с много надежда за бъдещото развитие в областта на научните изследвания. Господин Смит започна с едно много информативно изложение. Той е много добре информиран, така че това е наистина човек, който познава проблемите. Ще се опитам да се спра на следните моменти. Единият въпрос, е, вие е познат, господин председател, винаги го засягам. Каква е вашата информация относно стратегията за Лисабон? Как би трябвало да процедираме? как се е променила нашата визия. През периода от 2000-та година до сега, ние смятахме, че през 2010 вече ще бъдем една много конкурентно способна общност, една общност с много повече много по-високо ниво на научните изследвания, на иновациите, на заетостта и така нататък. Аз знае, че има различни виждания по въпроса. Едната визия бе по-скоро пророческа, която хвърляше поглед напред, много напред в бъдещето. Другата визия бе по-скоро философска. Интересуваме каква е вашата нагласа и какво е вашето отношение. От всичко това, което ни разказахте в началото, разбирам, че има трудности от структурен характер – ще се спра на някои от моментите. 75% от инвестициите в световен мащаб в научните изследвания са извън Европа. Освен това, вие казахте, че делът на научните работници намалява. Става дума за Европейския съюз. Говорихте за така силно изразена стагнация, за застой в Европа, докато е, очевидно в Азия нещата се развиват много по-динамично, е, че е, така и в частния сектор се забелязва известен застой. Всичко това естествено е много важно. Ние имаме много амбициозни цели, желаем да направим това и онова, но очевидно има и трудности. И затова ми се ще да чуя какво можем да очакваме от Европа 2020 и каква ще бъде за нас годината 2020. Очевидно света се променя и създава все по-големи трудности в развитието на Европа. Ето, че сега вече говорим за изход от кризата, но доскоро бяхме много по-големи песимисти. Е, също времено има страни в Азия, е, имам предвид Япония, Китай и така нататък, които се развиват много стремително, а също и в други континенти има бързо развиващи се економики, които е, се развиват много бързо и в научните изследвания, в областта на научните изследвания и иновациите. Така че този е, триъгълник на знанието като че ли не ни се отдава чак толкова добре, за който сме говорили и си мечтаем. Имаме добри университети, но със сигурност не сме най-добрите и в това отношение. Така че Европа напуска челните позиции, които е заемала. Ето, че и по отношение на научните публикации не можем да се похвалим с първото място. Първи са други. Много е хубаво да говорим за Обединена Европа и за всичко това, което ще се стане на основата на знанието, на образованието и така нататък, но ето, че реалността е друга. Мога само да се съглася с колегата Калас. Нека първо да поздравя господин генералния директор и да му пожелая много успех в неговата работа. Надявам се за доброто на Европейския съюз. Вие отговаряте за JRC, ERC, за JETI, IMI, SIP, Technology платформ. И сега има и нещо ново, е, така нареченото иновационно партньорство, Innovation Partnership и редица други съкръщения и наименования. Аз, дори и като депутат, се чувствам понякога объркан. В рамките на програмите също понякога няма яснота. Е, нещата са разпръснати, нещата понякога се припокриват, дублират. Госпожа Кавалю се опита да прокара този принцип за упростяване, но ето, че продължаваме да се движи в този абсурден свят на множество съкръщения. Така, човекът на, на Луната, този проект се продава, така да се каже, рекламира се пред дънакопаците като европейския проект проекта за гражданите. И проекта Галилео, много ви моля, не се оправдавайте с него. И още нещо. Нашите изследвания и цялата изследователска сфера е твърде разпокъсана. Ако Европейската комисия и изобщо европейските институции са поне в състояние, като имам предвид, че само една е, рамкова програма струва много повече от 15 милиарда евро, е, ако Европейската комисия е в състояние най-малкото да обобщи и да даде ясна така, оценка за средствата, които а, се изразходват в рамките на определените проекти. А, колко ще струват тези големи проекти, дали ще се осъществят, поне да ги осъществим, деца вика една програма, един проект да осъществим до край. А, този мен on the moon, е, човекът на луната, поне той да бъде осъществен, нали? Е, имахме и много амбициозни проекти за е, изследвания на рака, но те не доведоха до желаните резултати. Американците са много по-напред от нас по отношение на изследванията на причините за рака. И по отношение на ИТЕР, ще ви кажа, че ви слушам. I hear you, би казал американецът. И мога да ви кажа, че тук в парламента вече ни е дошло до гуша да слушаме за проекти, които очевидно не сме в състояние да управляваме. Аз съм и член на е, Комисията за бюджетен контрол и ще ви кажа какво става с тези средства. Ние, европейците, плащаме пет пъти повече от американците, от японците и от останалите участници. И също времено не можахме да получим дори и основното седалище. И също времено не можем да кажем какво мислим и какво желаем. Единственото, което ни е позволено да правим, е да плащаме. И поне е, седмата е, изследователска рамкова програма да се промени по същество, така че е, ИТър да може да е, продължи да се развива и след 30 години, ако не е в скоро време, да постигне някакви резултати. Надявам се, че е, нещата все пак няма да изглеждат чак толкова тъжно след десетилетие или две. Да, господин председател, вие знаете, че аз обикновено съм много кратък в изказванията си. Веднага след е, колегата Хачима ще кажа, че аз съм един от хората, които подкрепят е, научните изследвания, но естествено Напълно съм съгласен с колегата, че е необходимо разумно управление, защото без разумно управление просто можем да забравим за тези програми. Необходими са ни определени е, наистина е, обещаващи проекти за Галилео, няма да говоря в момента, но Съществуват проблеми. Проблеми, които биха могли да бъдат решени по пътя на научните изследвания. Е, това са проблеми на гражданите на държавите членки. Компаниите, предприятията, естествено се радват, че ние сме отделили определени средства и за малките, и за дребните предприятия, но също времено, когато говорим за опростяване, трябва да мислим именно за това, че малките и средните предприятия много често се оплакват, че те изобщо не могат да стигнат до консорциумите, нямат достъп, че там в рамките на тези консорциуми, от които очакваме известно упростяване, всъщност е, има само големи играчи. Благодаря, господин председател, казва господин Канклан. Всичко добро желая на новия генерален директор, на когато гласувам пълно доверие. Ние се познаваме. Що се отнася до изследванията и иновациите, да, това е наистина една много важна област свързана с много отговорност. Всички говорят за политиката, всички говорят за това, че бихме могли да излезем от кризата, ако продължим да развиваме иновациите и научните изследвания. Но в едни такива сложни и критични времена, в които нараства безработицата, хората губят работните си места и така нататък, са ни необходими е, реални постижения – и затова ще ви задам и съвсем конкретни въпроси. Нека първо да ви кажа, че проектите, за които днес се говори, Днес преди обяд бяхме в пленарна зала с много участници, говорихме за Калилео, за бъдещите проекти и така нататък. Да, естествено, това е не само инфраструктура, обикновена инфраструктура, това е изключително важна инфраструктура. Мисля, че наистина това е пътят. Това е пътят, който ще ни изведе от настоящите трудности. Ние трябва да променим нещо, ако не желаем да ги обличаме на неуспех всичките тези много амбициозни и големи проекти. Говорихме за ИТЕР – Енергията е от огромно значение за бъдещето на нашата планета и затова ни е необходима и една допълнителна програма за ефективно управление на проекта ИТЕР, който е много комплексен, много сложен. Необходими са е, ръководители, менеджери, които познават проекта и които могат да се заемат с тази много амбициозна програма. Много се надявам, че нещата ще се развиват за доброто на нашата планета. Нека и аз да кажа, че ви поздравявам много сърдечно, казва господин Гелер. Много се радваме, че намерихте време за нас още в първите дни. В момента обаче нямаме време да се задълбочаваме в детайлите, затова ще се спра на най-важното. Говорим за иновации, но нека да ви кажа, че всичко това, което комисарите до този момент са направили за иновациите е много скромно. Естествено, че обикновено се говори за ограниченията в бюджета когато стане дума за незадоволителните резултати. И за това във връзка с бюджета и във връзка с рамковата програма трябва да предвидим достатъчно средства. Що се отнася до инструмента за споделяне на риска, за финансово управление с споделен риск, трябва да кажа, че парламента никога не се е възпротивявал срещу въвеждането на един такъв инструмент, но същевременно трябва да си даваме сметка, че ние взимаме средства, предвидени за изследвания и ги прехвърляме към проекти е, в областта на промишлеността, индустриални проекти. Е, това е промяната на парадигмата, която трябва да се обсъди и обмисли много добре. По темата ИТЕР, нека да ви кажа че е НП бе автор на един документ във връзка с ИТЕР, но не ние, а нашите колеги от бюджетната комисия ще отговарят за ИТЕР от края на ноември. Би трябвало да разработим една обща позиция по отношение на структурните особености и преди да започне този период на а, поемане на ИТЕР от бюджетната комисия, ние да намерим и бюджетното решение, но не непременно, да кажем специализираното политическо решение за ИТЕР. Колегата Хачима Какис се спря на GRC да. Председателят на комисията би трябвало да има нещо като съветник по научните въпроси, така както президента на САЩ има такъв съветник по въпросите на научните изследвания, иновациите и така нататък. Е, но цялата тази дискусия непрекъснато се измества към председателя на комисията. А, аз не съм чул а, до този момент а, така, всички комисари да са обсъдили въпроса, да са взели някакво решение. Всъщност какво става с GRS? Не трябва ли колкото е възможно по-бързо въпросът да се реши? И нека накрая да спомена и малките и средните предприятия. Естествено, че ние желаем да ги насърчим. Ние е, сме заинтересовани да развиваме и големите европейски проекти. Колегата Хачимар Какис е прав. Но същевременно би трябвало да е, развиваме и по-скромни по мащаби проекти, в които да интегрираме малките и средните предприятия. Така че ако непрекъснато желаем да развиваме малките и средните предприятия чрез програмите за научни изследвания и иновации, ще трябва да е, заложим най-вече на един по-структуриран подход, на една по-добра е, и по-ясна структура на проектите. Ако желаем обаче големите проекти, ще трябва да намерим друг подход. Благодаря, господин председател. Взех думата, тъй като господин Роберт Ян Смитс току-що е встъпил в длъжността си генерален директор на дирекция научно-изследователска и развойна дейност. Ще засегна два основни въпроса, на които трябва да отделим внимание по-настоящем. Първо, средносрочната програма и второ, осмата рамкова програма. При това трябва да вземем предвид затрудненията, пред които бяхме изправени във връзка с изпълнението на седмата рамкова програма. Трябва да ги обсъдим. Първият ми коментар е свързан с това, че според мен трябва да скъсаме с миналото. В миналото не можахме да постигнем резултатите, които бяхме, си, си бяхме поставили за цел по отношение на развитието на Европа. Второ, трябва да поставим акцента върху намаляването на безработицата, върху разкриването на нови работни места. Във връзка с това, научно-изследователската дейност е от голямо значение. Но за да намалим нивото на безработицата, резултатите от научно-изследователската дейност трябва да доведат до разкриването на нови работни места. Трябва да помислим за това в бъдеще. И на трето място ще се спра върху процеса на упростяване. Ако действително постигнем упростяване, то ще стимулираме и растежа в Европейския съюз. И ето защо наистина ви предстои да изпълните една трудна задача. Председателят, благодаря, господин Ламберц. Мисля, господин генерален директор, че трябва да се срещнем отделно и двустранно да обсъдим някои въпроси, тъй като няма да имам възможност да изслушам отговорите ви. Председателят, да, рядко се случва някой да изяви такава готовност. Наистина е похвално. Господин генерален директор, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички вас за коментарите и въпросите ви. С право засегнахте въпроса за упростяването, което е приоритет за вашата комисия и за моята генерална дирекция. Госпожа Кавалио справо зададе въпроса какво можем да очакваме в тази област сега и какво можем да очакваме в бъдеще. Какво можем да постигнем без да изменяме нормативната рамка? За момента възнамеряваме да въведем механизма за средните разходи за персонал, както и на еднократните суми за малки и средни предприятия. Ще въведем и механизъм за хармонизиране на процедурите. Във връзка с това ще направим промени в органиграмата си на ниво Генерална дирекция научно-изследователска дейност ще бъде създаден специален отдел, който ще се грижи за хармонизираното тълкуване на правилата и разпоредбите във всички структури на Генералната дирекция. Този отдел ще заработи до коледа. Трябва също да се направят промени и в правилата за участие. Те са предмет на процедурата за съвместно вземане на решения. Но за тази цел трябва да изчакаме до 2011 година. Тогава ще излезем с нашите предложения за промени в тези правила. Говорихте и за бюджета, споделихте, че трябва да бъдат заделени повече средства в бюджета. Но както в прегледа на бюджета, така и в стратегията 2020, научно-изследователската дейност и иновацията са сред основните приоритети. В основата на стратегията 2020 е създаването на по-интелигентна и по-зелена Европа. Друг е въпросът дали ще получим необходимите за това средства. Но в ръцете на парламента е като бюджетен орган да вземе решението по този въпрос. Всички вие се спряхте и върху програмата ИТЕР. Бях назначен на новата си длъжност на 1 юли и от тогава насам се занимавам с този проблем. Излязох с предложение за предоставяне на допълнителни средства. Надявам се, че в рамките на помирителната процедура скоро ще бъде взето решение по този въпрос. А що се отнася до управлението как можем да осигурим ограничаване на разходите, как можем да гарантираме преразглеждане на механизма за управление. Много скоро ще излезем с предложение по въпроса, както пред парламента, така и пред съвета на министрите. Трябва да бъдат направени много основни промени. Както знаете, и двамата директори, директорът на програмата ИТЕР и директорът на управленския орган в Барселона са сменени. Наистина се нуждаем от хора, които знаят как да управляват такива мащабни проекти, а не от хора назначени на тези длъжности по политически съображения. Наистина се нуждаем от истински специалисти, които знаят какво се състои работата им и знаят как да я вършат. Инструментът за финансиране с споделяне на риска бе изключително успешен, що се отнася до финансирането на мащабни проекти. Малките и средни предприятия от друга страна са съвсем различна целева група. По-трудно ни е да достигнем до тях. През изминалите месеци обаче някои клъстери от малки и средни предприятия попаднаха в обхвата на този инструмент в Айндховен, в Холандия, бе стартиран проект за финансиране на един такъв клъстер. Подходът, който прилагаме, за да достигнем до малките и средни предприятия, се основава именно на това. Не се обръщаме към отделни предприятия, а към клъстери. Запитахте какви мерки можем да приложим веднага и какви а, в по-дългосрочен план. По отношение на инструмента за финансиране с поделяне на риска, бяха предприяти и някои мерки в краткосрочен план. По тях вече бяха предоставени заеми в огромен размер. в редица държави, като Полша, Португалия и Испания, бяха предоставени средства този инструмент бавно набира скорост. Разбира се, все още сме изправени пред редица пречки, за чието преодоляване трябва да предприемем мерки. Запитахте ме как ще се справим с проблема във връзка с програмата ИТЕР, така че в бъдеще да не се увеличават разходите по нея Както комисарят, отговарящ със съответния ресор, така и аз, поемаме твърд ангажимент да предотвратим по-нататъчно увеличаване на разходите. Бе ми поставен и въпрос за Лисабонската стратегия, за това дали тя всъщност не се оказа неуспех. Според мен Лисабонската стратегия поне допринесе за това научно-изследователската дейност да се нареди сред приоритетите ни. Действително не постигнахме целта и, а именно да превърнем економиката на Европейския съюз в най-конкурентоспособната в света до 2010 година. Една от причините за това бе, че държавите членки нямаха възможност за широко и активно участие Стратегията от Лисабон се смяташе за един от приоритетите на Брюксел. Но настоящите програми, според мен, дават по-голяма възможност за участие на държавите членки, поради което има и по-голяма вероятност да постигнат успех. Държавите членки разполагат с 95% от предоставените средства за финансиране и в техни ръце е наистина успехът на тези програми. Нека ви дам за пример Германия. През 2011 година там ще бъдат инвестирани 12 милиарда евро в научно-изследователска и развойна дейност. Това представлява увеличение с 45% в сравнение с 2005 година. И така през идните няколко години Германия ще достигне целта от 3%, които трябва да инвестира в подобен вид дейност. Тя е един добър пример за економика, основаваща се на знанието. Сингапур, например, цели 5%, които да инвестира в научно-изследователска и развойна дейност, а в Китай тази цифра възлиза на 12%. Както виждате, научните изследвания и иновациите са приоритет не само в Европа, но и в други държави в света. Правилно посочихте, че частният сектор трябва да участва по-активно във всички тези процеси. В тази област Европа определено изостава от Съединените щати и Япония. Господин Хацимакаки справо отбеляза, че разполагаме с прекалено много инструменти. През изминалите години буквално бе създадена цяла джунгла от такива. Наистина трябва да ги съкратим, за да избегнем объркване, както за представителите на бизнеса, така и за научните среди. При всички положения роя на съществуващите днес инструменти. Упоменахте и проекти, които могат да бъдат изпълнявани приоритетно като водещи проекти. Във връзка с това ще упомена проблема с заболяването Алцхаймер. Това е наистина един сериозен проблем. Към момента разходите за справяне с болестта възлизат на 1% от брутния вътрешен продукт. Това е прецедент в историята на континента. Ето защо трябва да обединим усилията си на ниво държави членки, региони и европейски институции. Каква е ситуацията по отношение на това заболяване в момента? Научните среди и мерките, които прилагат, са разпокъсани. А когато Европа обаче се обедини, наистина постигаме прекрасни резултати. Мога да ви дам за пример Airbus. Защо да не постигнем такива резултати и по отношение на научните изследвания в областта на това заболяване? А що се отнася до рамковата програма, трябва да извършим много мащабно много мащабна оценка на въздействието. Трябва наистина да оправдаем всяко евро, което се инвестира в мерките по нея. Господин Хацима, правилно изправилно отбеляза, че Програмата ИТЕР е свързана с редица проблеми. Опитвам се да предприема мерки, отчасти драматични мерки, за решаването на тези проблеми. Нямаме друг избор, освен да инвестираме в ИТЕР. Затова трябва да проучим възможностите за това. Напълно сте прав, че Европейският съюз няма до голяма степен думата във връзка с управлението, но разходваме една голяма част от средствата. това трябва да намерим решение. Напълно сте прави, че малките и средни предприятия са сред основните целеви групи на следващата рамкова програма. Прави сте също, че трябва да направим избор дали ще изпълняваме мащабни проекти с висока видимост или по-скоро ще се насочим към малките и средни предприятия. Наистина трябва да направим такъв избор, защото не можем да осъществим всички запланувани мерки. И за тази цел ни е необходимо, разбира се, и по-добро, по-ефективно управление – упоменахте и длъжността на съветник на председателя на Европейската комисия по въпросите на научно-изследователската дейност. Според мен създаването на подобна длъжност е много добра идея. В момента съветниците на господин Барозо са предимно експерти в областта на економиката. Би било чудесно, ако той може да се ползва от експертните познания и на представители на научните среди. Така ще може да взема политически решения, които да окажат въздействие и върху научно-изследователската дейност. Господин Перилио спомена средносрочния преглед на седмата рамкова програма. Той е много важен, тъй като трябва да си извлечем полуки за минало, за бъдещето, извинете, и така ще можем и по-ефективно да разработим следващата рамкова програма. Много, много ви благодаря от името на всички. Желаем ви всичко най-добро и ще се организираме така, че своевременно да формулираме текста на едно писмо от името на нашата комисия, за да подпомогнем вашите действия. Преминаваме към следващата точка от дневния ред 20 и ще поканим Ерика Мен и Люк Свете на президиума. So, meine Damen und Herren, wir machen weiter. И така, госпожи и господа, ще трябва да побързаме. Казах, че представям, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Представяне на междинна оценка на инструмента за финансиране с поделяне на риска. Ерика Мен е наш е, бивша колежка. Поздравяваме много сърдечно. Поздравяваме го, нейния колега, господин Люк Сете. Много се радваме, че виждаме познато лице, макар и в друга функция. Много се радвам и аз да видя много-много колеги, които познавам добре. Уверявам ви, че е, се чувствам добре. Но ще говоря сега на английски. Всички документи, с които разполагате са на английски. Те би трябвало да бъдат разпредел... Е, вече раздадени, нали? Така че да можете да следите и вие моето изказване. Екраните са твърде малки. Да, сега ще ви запозная с инструмента за финансиране, споделяне на риска инструмент, подкрепен финансово и от парламента. 1 милион, два транша. Решението, което взехте, края на всъщност преди седма рамкова програма, решението беше взето да се финансира първия транш. Сега вече говорим за оценката на този първи етап – И виждате сега на екрана, че инструмента за финансиране с поделяне на риск се финансира от програмите сътрудничество и капацитети. Оценката бе направена тази година, 2010 от група за оценка, съставена от независими експерти. Това е класическата процедура. Няма много време, затова преминавам директно към обхвата на тази средносрочна оценка. Шестима експерти работиха и Господин Люк Сьоте, професор от Мастрих, е докладчика по тази тема и сега всъщност е един от деканите в Мастрих. Така че имахме възможност да работим с много интересна и много експертна група специалисти. Скоро ще видите и самата оценка, която сме направени. Разгледахме основните проблеми, за да можем да направим оценка на инструмента, доколко е, е съответен, колко е ефективен, колко е резултатен, каква синергия има и в крайна сметка до какво е устойчиво развитие води и какво е въздействието от него. Когато разглеждаме инструмента, ще видите, че има нещо интересно. И аз наистина много го харесвам. Държавите членки и парламента свършиха страхотна работа, създавайки този инструмент. Той е много специфичен. Той покрива три от най-важните области – научно-изследователска работа, развитие и иновации. Трите ключови области за това, което днес наричаме дневен ред на иновациите – освен това, по този начин всъщност се използва и потенциала на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия. През последните години сътрудничеството в тази област е наистина изключително, но ще се върна малко по-късно на този аспект. аспект. Трети Трето важно нещо. Това е една смесица от инструменти. Инструмент, който е дългосрочен, И според мен най-интересният аспект е именно това, че парите се събират от пазара, Разбира се, има подкрепа от Европейската комисия, но от Европейската инвестиционна банка основно. Един милиард общо са средствата в два транша. 500 милиона в първи. Надяваме се, че и втория транш от 500 милиона ще бъде отпуснат максимално бързо. Затова е нужна и вашата подкрепа. И а, о, този един, този един милиард всъщност е, е съфинансиран с още 1 милиард от Европейската инвестиционна банка. По този начин всъщност е, освен че се покрива риска е, от двата страни, се събират и определени лихви. И по този начин Европейската Европейската инвестиционна банка на практика успява да набере 10 милиарда. Обикновено не използваме този тип инструменти. Обикновено използваме принципа на безвъзмезното финансиране, но този инструмент е наистина много интересен, защото той може да продължава да функционира дълго време. Целевата група са частни дружества, публични дружества, университети. С е, удоволствие бих засегнала и по-подробно тази тема, ако проявявате интерес. И виждате на този екран преглед на разпределението на средствата. Моля ви, Имайте предвид, че това покрива само периода до края на 2009 година. Интересното е да се разгледат средствата разбити по отношение на предоставени средства, заделени и одобрени. Най-високите стълбчета са одобрените средства, а най-маничките са вече предоставените. А, също така, когато имате време в кабинета си, можете да разгледате по-подробно този интересен материал. 2007 все още са мънички стълбчетата, 2008 малко по-високи, а след това вече има много голямо увеличение. Какви са причините? Финансово-економическата криза – се разрази и ето това беше прекрасният най-удобен инструмент, който можеше да компенсира. На практика това бе едно предвиждане за ситуация, която се случи. И благодарение на а, разума а, на хората разработили този инструмент, бе възможно да се съберат средства от пазара – а, за да може да се финансират наистина такива а, рискови проекти. И виждате това нарастване на а, средствата. Ако имате възможност да видите сегашното състояние на нещата, ще видите, че стълбчетата са още по-големи. по-нататък, може би, пак ще се върна на тази тема, но искам да ви уверя, че в средата на периода трябваше да сме на някъде около 5,5 милиарда, а както виждате в момента на екрана, вече има надвишаване на 6 милиарда. А 2009 в края, 2010, ако не греша, вече одобряването е стигнало до 8 милиарда. Двамата от експертите Марлоу от комисията и Мак Чауде от е, Европейската инвестиционна банка. Много активно участваха. Така че много ви моля, вземете този материал, разгледайте го. А пък на следващият екран виждате също интересна информация. Това е цялата информация за това какво може да бъде финансирано. На практика всичко всякакъв тип научно-изследователска дейност е, с възможно приложение. Понякога се е, финансира началния етап на научно-изследователския проект, когато се уточнява самия проект и това има своя смисъл. Разбира се, до развиването на нови продукти, нова, нова генерация продукти и това е на практика иновацията, следващия етап вече на проекти, които са класическия тип университетски а, проекти и проекти, които се печелят от компании. На следващия екран виждате информация относно класификацията на одобрените за финансиране по инструмента проекти. Отново информацията за края на 2009 година. Виждате на екрана 62 са проектите, а вече са над 70 към днешна дата. На този екран виждате също интересна информация относно участието на държавите членки с проекти и участието на асоциирани дър държави. 19 са държавите, които са държави членки. Виждате и асоциираните страни Германия, Франция, Всъщност Франция има по-малък дял, както виждате, Германия има най-голям дял. Франция има своята национална програма, за това така стоят нещата. От е, друга страна, виждате и интересни данни е, от новите държави членки. Унгария, Полша, доста високи дялове. Винаги, когато става въпрос е, за научно-развойна дейност, асоциираните страни също проявяват голям интерес Израел, Турция. На следващият е, екран ще разберете защо така стоят нещата. Защото конкретно става въпрос с е, проучвания в конкретните области. Ето виждате одобрените проекти по сектори и браншове. Не е изненадващо, но все пак е интересно да знаем, че е, инженерните науки и производство всъщност имат най-големия дял. Обикновено това е двигателя на иновациите в нашите държави членки. науките е на следващо място – Забелязваме много сериозно увеличаване на дела в Европа с наша е, радост. И Израел също има голям дял. То Израел е един от ключовите двигатели на развитието в бионауките. Може би може в друг случай да е, говорим по-подробно по всички тези е, теми. Може да поканите и разбира се някой от е, е Израелското министерство на науките и научната дейност, за да могат те сами да разкажат какви огромни средства е, финансират в научно-изследователския дейност, в публично-частно инвестиции, е, насочени към е, проекти. Е, енергетика, разбира се и информационно-компютърните технологии. Инфраструктура също виждате дела, но по-късно ще се спра на този въпрос. Каква е информацията по отношение на портфолиото 2007-2009? Господин генералният директор Смит вече се спря на аспекти от този въпрос. Много се инвестира в този преглед, който в момента виждате тази информация на екрана. Доста простичко изглежда, но много работа стои за тези цифри. 60%, даже над 60% са големите компании. Изглежда така, сякаш те получават големите пари. Но, ако се разгледат конкретните проекти, разбирате, че не се появява едно голямо дружество и казва, вижте, сега тук искаме да получим много пари за а, някаква дайност, а става въпрос за финансиране на конкретен, специфичен проект, който те по друг начин не могат да финансират. Именно заради този рисков елемент, да не забравяме този аспект. Така че големите компании не могат просто да получат кредит, за да могат да проведат един подобен рисков проект. Компании, например, като Philips или пък Крупс, разработват един проект, много интересен в Айтховен, много нов, много иновационен, който покрива кластер от много малки и средни предприятия. Бях изключително изненадана, когато видях колко много са те на брой. 40 и дори повече от тези, които ни бяха посочили, участват е, в този проект. Те са в цяла Европа раз, раз, раз, разположени в Холандия, в много други държави, а са обединени в кластър в един голям проект с център Айтховен. Ако минавате оттам, ще можете да видите именно къде се намира Имайте предвид именно това, което се крие за тези 61%. По същия начин а, стоят нещата за средните по големина компания и малките. По отношение на а, единичните а, проекти и а, малки и средни предприятия до 2009 година имаше само две. Сега вече този брой нараства и имаме два клъстера вече. Единия в Айндховен, както вече казах. И зад тези проекти всъщност стоят много малки и средни предприятия. Така че на практика този инструмент е още по-добре насочен към малките и средни предприятия. Той представлява една платформа, която е, им предоставя тази възможност. Имаме е, доста средни предприятия с размер около 500 е, служители до 1000 Някога и стигат и до повече, до 2, до 3 хиляди. Но това е класическата на практика форма а, и размер на европейска компания. Както виждате, университетите също попадат под четвърта точка. Университети, например, в Швеция имаме чудесен пример за един университет, който работи по а, клиничен проект с участва клиничния факултет но като членове на Европейския парламент, наистина ви призовавам внимателно да разгледате тази информация. В някои държави членки, в Германия, например, университетите е, нямат право да кандидатстват за кредити. Те на практика не могат изобщо да влязат в този, на този пазар по закон. Така че това е нещо много важно, което ви моля да имате предвид. Това е една от най-големите области, в които можем да вложим този наш интерес. Защото университетите, разбира се, няма тази възможност в някои страни. Не могат някои университети да имат собствени приходи, други могат. Нещата са различни. Само на този екран искам да ви обърна внимание към данните за общите инвестиции. Един милиард, гарантиран от Европейската комисия от бюджета, стига до получаване на 10 милиарда от пазара и още 6 милиарда от частния сектор. Затова този инструмент е толкова интересен и толкова добър, защото общата сума е толкова висока, че не е възможна с е, да се постигнат същите резултати с друг инструмент. Основните заключения, които искам сега накратко да представя пред вас, са следните. Както казах и по-рано, Става въпрос за новаторски инструмент, е, прави се оценките по всеки отделен е, проект, потребността води финансирането и разбира се, той би могъл да бъде променен съобразно потребностите на бъдещето. Идеален е за използване на по-рискови проекти и понякога е единствената възможна форма на финансиране за подобни проекти. Много е успешен според нас. Трябва да продължава. Молим ви, не го спирайте след като изтече а, тази рамкова програма, седма рамкова програма. Така че, а, като цяло, резултатите са много високи, много интересни. Нашите 10 препоръки са следните. Обобщихме ги в два периода. Това са двата периода 2011 до 2013 и от 2013 нататък. Така че молим за вашата помощ и подкрепа. Виждам колегата Иладер, както и много други а, колеги, които наистина изключително много ни помогнаха при създаването на инструмента, на този инструмент. Имаме нужда от вашата помощ. И след първия транш от 500 милиона, 500 и както вече казвах, идва от програма Сътрудничество 500 милиона от капацитети. Това е част от спогодбата и правилата по седма рамкова програма. Знае, че нещата са наистина много специфични. Вие трябва да вземете едно много важно решение както и много други важни решения, които взимате по отношение на седма рамкова програма, напълно осъзнавам това, но ние много бихме се радвали, ако действително продължите а, да отделяте същото внимание към нашата програма, а, ние сме близо до 8 милиарда одобрени а, средства, както вече ви казах. Остават 2011 около 2 милиарда, така че наистина очакването ни е а, до пролета или ля, на, лятото ако не получим следващия транш от 500 милиона, ще трябва да затворим програмата, което би било жалко. Економическата криза не е приключила. Иновацията е изключително важна. Интересът към програмата е факт. И това е конкретната ни молба на следващ етап. Знаем, че ви затрупваме с молби, но моля ви разгледайте именно тази допълнителен втори транш от 500 милиона. Вие, разбира се, ще видите какви са ресурсите, каква е възможността за финансиране, но наистина това е много важна гаранция, за да може да продължи проекта следващата година. И би било много жалко, ако средствата свършат, а те скоро свършват, следващата година ще свършат, ще бъде много жалко, ако програмата не продължи отвъд 2011 година. Така че нужни са ни тези 500 милиона които ще доведат до нови 5 милиарда, които ще предостави пазара. След 2013 година, съвсем накратко бих искала да ви кажа, че ще направим препоръка може би ще ви изгледа, че изглежда много голяма тази е, цифра, но имайки предвид е, финансирането за компаниите, малки, големи университети, но ние всъщност бихме искали да се увеличи е, тази сума 5, на 5 милиарда. Това са средства, които не се губят. Те се използват само и единствено, ако един проект банкротира и остане без финансиране, защото е рисков. Това може да се случи. В противен случай парите а, си остават и, разбира се, трупат лихви. Така че ни, никакви средства не се губят. Инструментът е много-много интелигентно разработен, така че ви молим да минем отвъд границата 1 милиард а вече да разглеждаме 5 милиарда за в бъдеще. Разбира се, ще имате възможност да получите още информация от комисията, експертната група. Бихме се радвали още средства да могат да бъдат е, намерени за програмите, защото нещата много бързо се променят и след две години и половина ще има, разбира се, и класическа нова оценка, но ще бъде добре да има и един системен контрол, мониторинг. Това дава възможност, разбира се, е, да получавате важна информация. Е, естествено, ние правим всичко възможно, за да не се припокриват средства или усилия. Европейската инвестиционна банка – инвестиция, инвестира също така и в рискови фондове, също с голям успех. Но в някои области може би ще се получи някакво припокриване. Важно е да се има предвид това, за да може схемите да се разработват ясно, с конкретно предназначение. Понякога Разбира се, е необходимо да се правят и корекции. Има конкретни въпроси, които също бих искала да споделя с вас. Те са част от тази оценка. Максимално бързо ще го направя. Това са въпросите с целите, които дали са ясно уточнени, дали се изпълняват съобразно плана. Отговора е да. Много ефективно, много резултатно. И като екип, мисля, че екипа трябва да продължи да работи съвместно. Силни страни, слаби страни. Силните страни, това е един чудесен инструмент много нов. Има голям ефект на лостови от лос, прилагането на принципа на лостовите инструменти, антицикличен, много гъвкав, с различни целеви групи, ефективен и резултатен. Слабите страни, а, някои от целевите групи могат да бъдат а, намерени е, много по-успешно. Е, просто подхода трябва да бъде е, гъвкав. Необходимо е да има повече проекти за инфраструктурата, според нас. Отново си мисля, че всичко това си заслужава да бъде предмет на допълнителен анализ. Знае, че се интересувате от инфраструктурата. Лично аз е, участвах в тази оценка, Европеане, например. Ние сме всъщност преизпълнили плана, що се отнася до доказателства за резултатността на инструмента, вече видяхте е, до голяма степен положителните страни, видяхте покритието в географски смисъл. Някои МСП-та, малки, средни, до една степен са покрити, други компании до по-голямо степен. Какво бихме ви препоръчали? Много е важно, разбира се, малките и средни предприятия да бъдат обхванати. Нужно е да се направи повече в тази а, насока. Нашия докладчик има отлични предложения конкретно в тази област. И друг важен момент – за Европейската инвестиционна банка, но и за всички ние, а именно, необходимо е да има банки и партньори в държавите членки. Ако не греша, по-настоящем има само две и то струва ми се, че втората съвсем наскоро се появиха. Бихме искали да имаме ясен знак от партньори, партньори на Европейската инвестиционна банка, които работят съвместно с нея в държавите членки, които бих, биха могли да участват, особено когато става въпрос за финансирането на малките и средни а, предприятия, така че те биха могли да поемат именно този елемент от риска, който съществува на национално ниво. Така може да се събира допълнително средства от местния пазар и така може да се гарантира МСП-та в Германия, в Полша, в Франция, Румъния, в Унгария и така нататък, да имат много по-лесен достъп до такива инструменти. Но а, инструментът работи добре. 7,5 милиарда вече финансирането за проекти, които трябва да се реализират в Европейския съюз до този етап. Това са нашите препоръки, свързани с нашите е, размисли за дялов капитал, за бъдещите възможности. Всичко това ще намерите подробно описано в нашия документ. Зная, че вие също ще можете а, е, да дадете и вашия принос. Това са просто някои насоки. Благодаря за вашето внимание. Благодаря на госпожа Ман за това много изчерпателно и убедително представяне. Първият оратор е господин Кристиан Елер. Бих искал първо да ви поздравя с вашия доклад. Аз съм един от първите оцелели след приключването на трилога. Тогава поставихме на комисията 30 въпроса, на които тя до голяма степен не можа да ни отговори. Докладът, според мен, е много добър. Ние много точно се запознахме с него. И радвам се, че е изготвен именно от колега от групата на социалистите, която, наред с левите си убеждения, демонстрира и завидни познания в економическата област. В рамките на трилога посочихме, че процеса трябва да участва Европейската инвестиционна банка, но трябва да се включат и много повече посредници на национално ниво. Защо? Защото Европейската инвестиционна банка има интерес траншовете да са в максимално голям размер. Тогава ние изискахме най-малкият транш да възлиза на 5 милиона. А инвестиционната банка има интерес траншовете да са в по-голям размер, тъй като ще печели повече. Защо се нуждаем от национални посредници? За да осигурим и географски баланс. В момента няма такъв баланс, тъй като имаме само двама посредници на национално равнище. В държави, например, като Румъния и Унгария, нямаме такива посредници и за това за економическите, стопанските субекти в тези държави е по-трудно да получат заеми по този инструмент. Ако искаме повече малки и средни предприятия да получат финансиране по инструмента, то траншовете трябва да бъдат заложени в по-нисък размер. Едно малко предприятие много рядко ще вземе заем в размер по-висок от 5 милиона. И ако искаме да подходим реалистично, трябва да заложим по-нисък размер на траншовете. Можем да кажем също, че това е един инвестиционен инструмент на ниво Европейски съюз, по който за финансиране могат да кандидатстват по-динамични малки и средни предприятия. Тогава бихме могли да заложим малко по-висок размер на траншовете. Ще поставя и още един въпрос, който повече или по-малко поставих и на господин Смитс решихме да изтеглим на два пъти по 500 милиона от програмата за научно-изследователска дейност. Какви са предимствата на изтеглянето на този 1 милиард? Постигат се ефекти от прилагането на лостовия механизъм. В бъдеще Комисарят трябва да ни даде политически отговор на въпроса, защото ако се увеличи бюджетът, то този инструмент трябва да се финансира от средствата заделени за иновации, а не от средства заделени за научно-изследователска дейност. Ето защо госпожа комисарят, както и съответната генерална дирекция, трябва да ни дадат информация за това какъв дял средства са предвидили за иновации и какъв е размерът на сумите предвидени за класическата научно-изследователска дейност. Друг важен въпрос е свързан с това в каква степен този инструмент стимулира иновациите. Да вземем за пример голяма компания като Philips. В момента големите предприятия извършват повторно финансиране на разходите за иновации, от собствения си бюджет в размер между 11 и 15%. Такъв инструмент дава възможност на по-големите предприятия много по-лесно, по-ефтино да си набавят средства на финансовия пазар. Нерядко обаче те изобщо не използват тези средства за насърчаване на иновациите. Тоест, ако вземем за пример по-големите компании, то трябва да се запитаме дали те наистина финансират а, с тези средства рискови начинания. По време на кризата Причината, поради която този инструмент толкова широко а, бе използван от дружествата, бе, че те имаха възможност а, по този начин да намалят средствата си за иновации. Когато обаче преодолеем кризата, възниква въпросът дали този инструмент не е просто един вид субсидия или действително е инструмент, който се прилага за осъществяването на иновативни проекти. Първоначално ни бяха представени определения на инструмента, които улесняваха Европейската инвестиционна банка по-лесно да си набави кредити. Разбира се, тя има изгода от това. Но в крайна сметка трябва да се запитаме доколко подобни заеми водят до генерирането на добавена стойност на европейско равнище. Когато бе разработен този инструмент, той не бе нищо повече от една чудесна идея. В момента смятам обаче, че той е по-диференциран и че си заслужава да се заделят още 500 милиона за него. Но ще направим това единствено, ако генералната дирекция ни даде много точна информация за това как ще се разпредели бъдещият ти бюджет. В момента е заделен 1 милиард за научно-изследователска дейност и 1 милиард за промишлеността. Това в момента може и да е правилното решение, но в бъдеще подобни инструменти трябва да се финансират чрез увеличаване на средствата заделени по бюджета, а не чрез съкръщаване на средства по програми за научно-изследователска дейност. Ката наистина рави. Аз също бих искал да направя няколко бележки, що се отнася до цялото, така както бе представено от Ерика Мен и както го чухме. Трябва да кажа, че тя качеството си не само на председател на комисията, но и като познавач по същество вече е, се ползва с много добро име. И затова се питахме да, как е, бихме могли е, да предоставим и да издействаме повече средства в рамките на бюджета за научни изследвания. Мисля, че нещата наистина трябва да се концентрират върху това, че е, е, така наречения леверидж, че всъщност действието на ласта е много силно изразено. И естествено би трябвало да предвидим достатъчно средства. Но инфраструктурата изостава. Това е нещо много интересно и ще помисля по този въпрос. Колегата Ейлер вече зададе въпроса, когато големите компании трябва да рефинансират, ще трябва да попитаме какво ще получим като допълнителна стойност, която не бихме могли да получим по друг начин. И това, което е много положително наистина, нека да погледнем структурните фондове. но не само от гледна точка на научните изследвания, а също по отношение на иновациите. Ще видим, че нещата наистина обещават е, да станат много интересни. Ето, показвам ви страницата, която показва, че е, е необходимо творческо мислене и по отношение на иновациите, и връзката с структурните фондове. Колежката Нидля. Благодаря, господин председател. Много-много се радвам, че нашата високо уважавана колежка от Европейския парламент Ерика Ман днес е тук. Естествено, аз много се радвам, че виждаме и господин Сет е тук, но зарадвах се е, за това, че виждаме Ерика Ман е, този път в е, качеството и на експерт. Това наистина е, обещава вече високо качество. Два въпроса бяха засегнати от е, колегите, които говориха преди мен. Много ясно са дефинирани нещата и в е, писмена форма. От една страна не можем да достигнем до малките и средни предприятия. И освен това, господин Елер е, говори вече за това, че бихме могли да свържем процесите в отделните държави членки и че банките на място там в държавите членки биха могли да достигнат много по-лесно до малките и средните предприятия. Естествено, това е една много важна идея. Е, изненадана съм от това, че колегата Нистел Рой е, говори по този въпрос, а именно за това, че инфраструктурата на научните изследвания някакси не е засегната в този инструмент – а ние говорим точно сега в момента за въвеждането на еврооблигациите. Говорим не само за финансирането на европейските изследователски центрове и други институции, но също и за много-много други инфраструктурни проекти. Така че можете ли да ни обясните, че инструментът РСФФ е, не засяга именно инфраструктурата на научните изследвания. Още повече, че става дума за един инструмент, който персета и да се каже би трябвало да бъде много подходящ или най-малкото приемлив за това. Колежката Матурея. Благодаря, господин председател. Госпожо Мен, и аз много-много се радвам, че ви виждам отново сред нас. Трябва да ви поздравя за отличната работа и за това впечатляващо изложение. Много се радвам, че сред социалистите, особено в економическата сфера, работят толкова добри експерти. РСФФ е инструмент, който по принцип е, работи задоволително и би трябвало да продължи да действа и в рамките на седмата рамкова програма. Ние имаме информация, която и вие потвърдихте, а именно, че някои проекти, големите индустриални проекти, се развиват добре. Те са с по-големи мащаби, докато при по-малките проекти нещата не вървят чак толкова добре. Става дума за проекти, свързани с малките и средните предприятия. Вие също назовахте някои от тях. Имаме и изследователи, които разработиха проекти, които са с по-висок риск, но затова пък обещаваха по-добър успех, по-добър резултат. Във всеки случай и при тях нещата не вървят добре. Вие говорихте за малките и средните предприятия и университетите. Как бихме могли да накараме университетите да участват в проектите, свързани с МСП? Сега ще помолим госпожа Ерика Ман, колкото е възможно по-кратко да отговори на въпросите. Да, в първата част ще съсегна въпросите, които бяха зададени. След това моят колега Суете ще продължи. Радвам се, че е, вие намирате добър подхода. Нека първо да се спра на казаното от колегите Елер и Ниблер. Трябва да съм много внимателна, когато използвам понятието индустриални иновации – Една голяма част от е, проектите, а ние можем да ви предоставим и подробни списъци на проектите с е, информация за тях. При тези проекти в миналото се оказваше, че има доста е, пропуски. Много-много изследвания и след това, така да се каже, онези, е, които трябваше да постигнат някакви резултати, се оказваха сами на пазара и трябва, бяха необходими допълнителни средства. Във всеки случай нещата трябва да се свържат и с университетите и те бяха свързани. При всички положения от изследователска и економическа гледна точка чистият е, така да се каже, изследователско-економически дял е, не е повече от 60%, струва ми се. Но е, имам подробна справка за това и ще ви я изпратя. Нека да се спра на въпроса и за МСП. Имаме две справки. Е, едната вече се изготвя до края на 2010 ще бъде готова. Но имаме и една на Сименс, е, с която е, всъщност обхваща 40 МСП. Да, най-вероятно това са неща, които трябва да обсъдим Малките и средни предприятия ще се нуждаят от една определена среда, когато естествено се отпуснат средствата. Дали в е, класическия научно-изследователски сектор или в енергийния сектор няма значение, но това е именно средата. Ако драстично се намалят средствата, които се предоставят, естествено само интермедиарно ще можем да действаме. Ще трябва да се търсят партньори, е, банки, интермедиарно или е, така да се каже, локално, на място, което ще бъде по-трудно. Не забравяйте ситуацията, в която националните банки, е, тези интермедиарни национални банки се намираха през последните години. Те не проявяваха интерес към подобни е, рискови проекти, защото се страхуваха, че това ще се отрази неблагоприятно на рейтинга им, че няма да има възвръщаемост на средствата. Страхуваха се от риска за тях той беше твърде голям. Но аз много се надявам, че в момента, в който се успокоят в финансовата и в економическата сфера нещата, банките вече ще започнат да а, бъдат а, готови да поемат и този риск. Колегата Сете. Позволете ми да упомена нещо, с което спомена колега при в изказването си. Става дума за смяната на парадигмата по отношение на този инструмент. Напълно съм съгласен с изказаното от колегата становище, че в средносрочен план на настъпва смяна на парадигмата. От този инструмент се възползват преди всичко средните и по-големи дружества и в много по-малка степен на малките и средни предприятия. И това ни навежда на някои препоръки. Първо ще излезем с редица препоръки по отношение на малките и средни предприятия. Според нас така заложеният размер на транша, а именно 7,5 милиона, е прекалено висок. За да се преодолее този проблем, сме предложили, или по-скоро ще предложим прилагането на така наречения инструмент фризби. Това е инструмент за финансиране на научни изследвания и иновации на ниво малки предприятия в Европейския съюз. И позволете ми да заключа с инфраструктурата Разполагаме с 250 милиона за изграждането на инфраструктура. Това може да ви се струва висока сума, но тя в никой случай не е достатъчна. Факт е, че въпросната смяна на парадигмата би могла да бъде прекалено рязка. С други думи, споделянето на риска трябва да протече по различен начин, що се отнася до инфраструктурата трябва да се реализират приходи, за да може да се върнат и сумите предоставени като заем. Много от инфраструктурата структурните проекти се извършват в основни области на научно-изследователска дейност. Там ще се реализират приходи за покриване на заема, които обаче може би няма да се впишат в сроковете, предвидени по инструмента. Господин Нелер спомена, че не знаем точно как точно да се извърши споделянето на риска по отношение на инфраструктурата. Трябва да установим това в бъдеще и да внесем някои корекции в инструмента, е, най-вече в области, в които пазарът проявява нисък интерес към него. По въпроса с университетите, ситуацията е дори още по-сложна. В редица държави членки университетите по закон нямат право да вземат заеми. Има и редица дейности, които не попадат в обхвата на нашия инструмент, а в обхвата на дейността на Европейската инвестиционна банка – а що се отнася до Шведския университет, който цитирахме, то там се извършват дейности в областта на медицината, които могат да генерират и съответните приходи за връщане на сумите по заема. Председателят госпожа Форд. Извинете, бях друга комисия. Позволете само няколко въпроса. По отношение на първата страница на вашия материал, казвате, че това е различен тип а, финансиране. И аз бих искала да попитам, очевидно, а, има ли риск, който ви кара да се обръщате именно към пазара за събиране на средства или просто няма трябва да е нещо ясно, защото това са публични а, средства. Втория въпрос. Виждам, че една четвърт от средствата са в една държава а, членка попаднали. Много са концентрирани, според мен, в конкретни държави членки. Въпросът ми е, дали е защото останалите не са започнали да кандидатстват или просто някакви други правила а, пречат на други държави а, да кандидатстват? I mean Всички държави членки имат право. Започват всичко 2007 година. В началото имаше малък интерес виждате, че в началото и 9 държави членки, които са участници на практика за това финансиране, но след това интереса е много по-висок. Така че за мен това със сигурност не е негативна тенденция. Да, Германия виждате, че има а, голям дял. Вече говорих по това, сега нямаме възможност да продължим отново. Може би индивидуално можем да поговорим. Франция има сходен инструмент на национално ниво, малко различен, но все пак виждате разликата е в дела се държи именно на този факт, че те имат свой инструмент. Не забравяйте, че онова, което идва от общностния бюджет е 1 милиард което е гаранция и остава като гаранция, не се използва. Използва се само ако нещо се случи и той събира и лихви. А десете вече а, милиарда наистина се набират от пазара. Те действително не са публични средства, наистина, повтарям го. Това са пазарни пари. Но да, за този един, за който говорихте, да. Да, допълнителни въпроси. Един технически въпрос към председателя. На времето, при, по време на трилога, формулирахме едно допълнително писмо за транша, но бюджетната комисия, както знаем, решава въпросите с бюджета. Ние във всеки случай е, се спряхме на тази рубрика е, на една така надпартийна основа. Е, бяха представени различните политически групи. Спомням си, че колегата Чичестър беше в тази група, аз и други колеги. Като ние формулирахме тогава една резерва относно бюджета. Ставаше дума за това първо да се направи междинния е, преглед и след това вече да се реши дали да се отпуснат средствата, които бяха предвидени в бюджета. Това е, се отнася до подхода, до начина по който ще боравим с е, средствата. Да, благодаря много. Това беше една много ясна информация, казва председателят. Е, смятам, че съветът е добър и бихме могли да е, обсъдим една подобна процедура, ще я включа като точка в е, дневния ред за следващото заседание. И така, благодаря на всички участници в дискусията, благодаря на Ерин Каман, на господин Суете и желаем всичко най-добро е, през следващите месеци и години. Успех! Благодаря ви! А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за плана за действие за енергийна ефективност. Ние вече сме обсъждали е, първоначалния вариант на доклада. Сега има много, много изменения. Това означава, че интересът е много голям, но времено това означава и много работа за докладчика. Така че колегата Бенсен има думата. Благодаря, господин председател. Енергийна ефективност, е, економии на енергия. Това наистина е една изключително важна тема. Няма да се спирам на е, подробностите. Ние вече говорихме в нашата комисия по темата Обсъждахме много подробно нещата. Енергийната ефективност, по това няма е, различие в мненията, е нещо изключително съществено и важно за всички нас. че 322 изменения са внесени, които показват интереса. Те се отнасят до енергийната бедност, до данъците в енергийната сфера, до продуктовата политика, транспорта, банките и така нататък. Има и изменения, които се отнасят до моторите, до е, енергийните пазари. Ние знаем, че те са глобализирани. Съществуват различни гледни точки, що се отнася до целите във връзка с енергийната ефективност. 17 са измененията внесени по точка 1. Седем от тези изменения държат на това целите да нямат задължителен характер. Да, добре, но това е трудно. Задължителните цели е, предполагат естествено ефективни инструменти. И не бива да ограничаваме нещата. НП е за общностни цели, които трябва да бъдат постигнати, независимо от това дали са задължителни или не. И освен това НП смята, че след съответната оценка комисията би трябвало да предложи евентуално и индивидуални, така да се каже, различни цели за различните държави членки, тъй като говорим и за национална енергийна ефективност. Освен това би трябвало да се споразумеем за определени правила в рамките на Европейския съюз и за тяхното прилагане. Под точка 3 и 4 има компромисни предложения, които, говорят, които се спират на директивата за енергийните услуги. Освен това има и изменения за сградите. Аз предлагам да се концентрираме върху обществените сгради, административни сгради, училища, зелените, алде и други Желаят обаче да се обхванат всички сгради. Освен това, се, измененията се отнасят и до директивата за екодизайн. Аз мятам, че това наистина е най-добрият инструмент за енергийна ефективност. Оценката на комисията показва, че от 2020 е, година ще трябва да произвеждаме 34,341 е, е, гигавата. Това е точка 24. Има освен това компромисни предложения. Ако Желаем да намерим заедно инструмент за интелигентно финансиране. Ще трябва е, това да бъде съобразено от комисията. Има различни модели. За да се постигне колкото е възможно по-голяма енергийна е, ефективност, енергийни економии, АЛДЕ и зелените предлагат създаването на зелени банки. Аз не съм абсолютно сигурен, че разбирам много добре всичко в това предложение. Но, естествено, има експерти, които е, познават много добре темата зелени инвестиции. Естествено, че трябва да се отчитат и економическите аспекти. Работя по намирането на компромиси, защото би било добре ние всички заедно да изпратим сигнал за това, че Европа е конкурентно способна в енергийния сектор и че същевременно ние сме в състояние да създадем работни места в малките и средните предприятия. Съгласен съм с тези, които твърдят, че цените на енергията ще се увеличават. Да, така е. Ние днес вече водихме дебати по темата енергетика. Знаем, че има различни мнения в различните политически групи, дори в една и съща политическа група, но много се надявам, че ще можем да се доближим и да отпратим едно общо послание към комисията. Госпожа Тамсън. 12 декември 2008 година парламентът и съвета гласуваха по отношение на много важно решение. Директивата за възобновяемите. И решихме, че до 2020 година 20% от цялото потребление на енергия в Европейския съюз трябва да дойде от възобновяеми източници беше свързано всичко с сигурност на доставката на енергия. Това беше основата на обща енергийна политика от една страна, но това беше и най-голямата инвестиция в историята на Европейския съюз. Когато разглеждаме всичко това, трябва да признаем, че 20% от нещо не е фиксирана цифра. Това е просто 20% от каквото и да е то, което носи отговорност за нас, що се отнася до енергийното потребление. И разходите за енергия трябва да подходим отговорно. Нужна ни е енергийна ефективност – за да може тази директива да стане максимално ефтина за гражданите. Трябва да разходваме малко енергия. Това е логиката за мен. Що се отнася до директивата за ВИ и енергийната ефективност? Моля да ме извините. Защо когато искаме да изразходваме по-малко средства за сигурност на енергийните доставки, защо се противопоставяме срещу обвързващи цели в директивата? Ние сме хора с опит. Виждаме какво се случва с директивите в парламента в Европейския съюз, когато не са обвързващи, когато не вече сме имали подобни примери. 12% енергийна ефективност. Какво се случи? Необвързваща препорък. Просто не постигаме целите си, както и в другите случаи. Аз съм от Дания. Случая не е преимущество, но от 79-та година не сме използвали повече енергия – Тоест, за 30 години потреблението е едно и също. Защо? Защото вниманието е било съсредоточено винаги върху енергийната ефективност. И се създават работни места именно в тази област, но не изразходваме повече енергия. Могат да се използват опити, който съществува в различните страни в Европа, за да се постигне заложената ни цел. Мисля, че енергийната ефективност е начинът с помощта на който можем да се борим срещу бедността на, в, в енергийни източници и енергия. Новите държавите членки 10% от е, най-бедните в Европейския съюз всъщност е, изразходват 50% е, от е, разходите, от своите приходи, за да могат да се топлят през зимата. Извинявайте, обаче това не е логично. Благодаря. Thank you. Um, I'd like to begin by thanking Mr. Benson. Хол. Благодаря. Искам да благодаря за, на докладчика за отличната работа, която е свършена и тези 24 предложения за изменения. Докладчика наистина подходи винаги по много а, интересен начин, винаги в сътрудничество, винаги в консултация с колегите и с докладчиците в сянка. На всяко едно заседание, когато трябваше да гласуваме, винаги бях убедена, че можем много да направим. Свършваме нещо, пък пак остава много работа. Надявам се, че в крайна сметка ще успеем да постигнем и нашите колеги, служителите, които в момента не са тук. Също има много, имат много какво да доработват. Но, когато има различия в политическите, политическите позиции между политическите групи, тогава не можем да постигнем единогласие. Става въпрос за тези задължителни цели. Но, има други проблеми, където със сигурност можем да се споразумеем. С, например, обществените сглади, сгради. сгради Наистина, публичният сектор може да окаже водеща роля и на практика да създаде пазар в тази област, да подпомогне на малките предприятия да започнат да я предоставят ам, услуги в областта на енергийната ефективност. Мисля, че ние наистина трябва да говорим за съществуващите сгради по принцип. В противен случай, просто ще си останем с а, сгради, които а, не са рентабилни от гледна точка енерго и топло потребление. Финансиращи механизми. Да, съгласна съм с господин Бенсън. Това е наистина много важна област работата не е довършена по отношение на законодателните актове и директиви и сега държавите членки трябва да бъдат подтиквани да предложат схеми за финансиране. Има различни модели в различните държави членки. Що се отнася до транспорта, там има също доста изменения. Надявам се, че можем да имаме изменения съвсем подробни. Не да събираме всичко в едно изменение, малко по-подробен текст, който да е полезен, ясен, да дава предложения разбираеми за комисията така че те наистина да знаят и ние да сме сигурни, че те разбират какво очакваме. Ще продължаваме да задаваме въпроси на комисията, ще молим да продължава в тази насока преди срещата на държавните ръководители на върха през месец февруари. Ще очакваме с интерес и изхода от тази среща. Благодаря. Господин Жадо. Благодаря, господин председател. От моя страна ще подчертая, че много добре работихме с господин Бенсен и ще продължим в същия дух до завършването на доклада. От няколко седмици ние работим заедно много конструктивно. Мисля, че колегите социалисти и либерали не споделят винаги нашите виждания, да, по отношение на целите, по отношение на начина по който ще се постигнат целите, да. Господин Бенсен ще трябва да премисли за себе си и да предложи вариант за компромисно решение какъв е смисълът на доклада по собствена инициатива? Докладът по собствена инициатива не е регламент и всъщност неговата цел е да изпрати политически сигнал. През февруари следващата година ще има среща на високо равнище по тези въпроси, така че своевременно ние ще изпратим нашето послание, нашия сигнал затова би трябвало да определим нашата позиция по отношение на сроковете, по отношение на отделните действия, плана за мерки и всичко това, което е свързано с цялостните ни усилия. Освен това, директивата за услугите в енергийната сфера би трябвало да бъде е, готова вече до лятото на 2011 година и мисля, че това наистина ще бъде един много ясен сигнал. Ще говорим естествено с господин Пецен е, и за напред по тези въпроси, но когато се ограничаваме единствено върху публичните сгради, мисля, че това не е достатъчно амбициозно политическо послание, не е този настойчив политически сигнал, който бихме желали да изпратим. До 2013-2014 година бихме могли да кажем сградите в Европа и то всички, не само публичните, не само обществените, би трябвало да са реновирани, модернизирани, санирани и така нататък. Госпожа Коларска има думата. Благодаря, господин председател. С този доклад действително можем да отправим политически сигнал. Той обаче няма да допринесе за санирането и реновирането на всички сгради в Европа. Днес сутринта приехме общо становище относно обвързващите цели и трябва да се придържаме към тях. Ще бъдат а, издадени няколко доклада, които могат да бъдат обединени в пакет от мерки. Би било странно в един доклад да се постанови нещо, което на свой ред в друг доклад е трансформирано в нещо съвсем различно по отношение на обвързващите цели. Мисля, че трябва да отправим единен сигнал, особено като се вземе предвид, че всички доклади, които предстои да се издадат, ще бъдат обсъдени на срещата на върха през февруари. В нашата политическа група обсъдихме въпроса за обвързващите цели и стигнахме до заключение, че тяхното изпълнение няма да бъде лесно. Няма да бъде лесно да се разработи единна стратегия, тъй като няма методи за измерване на резултатността. Как тогава можем да установим дали сме постигнали целите си или не? Поставянето на цели има смисъл единствено, ако може да се измери тяхната резултатност. В противен случай, подобни принципи няма да имат никаква стойност. Господин Шимански Нашата политическа група е удовлетворена не само от процедурата, предложена от докладчика, която според нас е много ефективна, но и от резултатите. Днес сутринта подробно се запознах с доклада и смятам, че по основните точки, в това число и по обвързващите цели, Становището на докладчика като голяма степен отговаря и на нашите очаквания. А именно, трябва да заложим конкретни цели, а не такива, които водят само до привидно подобрение на ситуацията. Ако си поставяме цели без да въведем индикатори за измерване на резултатността, няма никакъв смисъл да ги включваме в доклада. Всички държави членки са изправени пред опасността от несъразмерно разпределение на разходите за постигане на енергийна ефективност. Това е така, защото днес държавите членки се намират в различно економическо положение. Във връзка с това, съгласно точка 7 от доклада, трябва да се вземе предвид конкретната економическа ситуация в отделните държави. Това се състои и смисълът на подобни доклади. Трябва да се стремим към намиране на справедливи решения, които от своя страна ще доведат и до справедливо разпределение на финансовата тежест и то в такава важна област, като енергийната ефективност. Подкрепяме и други предложения за изменение, като например предложението, отнасящо се до стесняване на кръга от сгради, подлежащи на саниране – на саниране ще подлежат само обществените сгради. А по точка 14 също сме съгласни с предложеното изменение. Като цяло оценката ни на доклада е положителна. Председателят благодаря господин Скилакакис. Искам да се изказа по отношение обвързващите цели. Много е важен този въпрос. По отношение на енергийната ефективност, не само се сблъскваме с проблема за промяната в климата, сигурност на енергийните доставки, но освен това имаме и проблем на самия пазар. Енергийната ефективност, така както днес стои този проблем пред нас, е, не е ефективен и от економическа гледна точка. Дори и да нямахме проблеми свързани с е, промените в климата, това щеше да е проблем за нас. Освен това, е, имаме и места, проблеми свързани с заетост и работни места, когато говорим за енергийна ефективност. Дори когато говорим за поставянето на специални е, панели, прозорци, отново а, е, говорим за производство, която, а, е, което се осъществява в Китай. И там са работните места. Тогава защо поставяме обвързващи цели за енергийна ефективност, а говорим за защита на а, заетост а, тук, в Европа, има много проблеми и много основания. Екологични, разбира се, сигурност на енергийните доставки, които трябва да разглеждаме наред с обвързващите цели. Сега имаме а, такива цели в а, ВИ, а не и в енергийната ефективност. Това не е логично. Благодаря. Видал Квадрас. Благодаря, господин председател. Или английски. Останалите от вас подробно се запознаха с компромисните изменения, предложени от докладчика. Благодаря на докладчика, както и на докладчиците в Сянка за активната им работа през изминалите седмици. Днес след обед тук бяха упоменати две ключови думи. Едната от тях чух от колегата Брита Томсен. Това бе думичката логика. А другата ключова дума бе амбиция. Разбира се, обявявам се в подкрепа както на логиката, така и на амбициозните цели. И то на ниво Европейски съюз. Амбициозните цели са сред нашите задачи като членове на Европейския парламент. Те обаче трябва да бъдат съвместими с реалността. А логиката от гледна точка на Европейския съюз, има редица измерения. Извинете. В зависимост от областите, към които се прилага, било то технологичен прогрес или справяне с финансовата криза. Сигурен съм, Брита, че ти не смяташ, че само ти прилагаш логичен подход. Нека си поставяме амбициозни цели, но винаги да ги обвързваме с реалността. Нека прилагаме логичен подход, но осъзнавайки, че логиката има много измерения и че ние не сме единствените, които прилагат такъв подход. И в светлината на тези разсъждения подкрепям предложените компромисни изменения. Мисля, че трябва да се насърчава комбинираното производство на топло и електроенергия за повишаване на ефективността по отношение на системите за централно топло подаване. Обявявам се и в подкрепа на измененията за областта на санирането на сградите. Мисля, че те са много добри. И накрая изразявам съгласие с компромисно изменение по отношение на параграф 1. Защо? Защото това предложение е амбициозно. То предполага задълбочен анализ на постигнатия напредък и предполага прилагането на редица краткосрочни мерки. Наистина трябва да предприемем конкретни стъпки за подобряване на енергийната ефективност, също и с оглед на предстоящата среща на върха на 4 февруари. Защо са добри измененията по параграф 1? Защото той е формулиран така, че предоставя достатъчна свобода на всички заинтересовани лица да действат след като комисията е излязла със своите препоръки. Мисля, че трябва да бъдат предвидени много ясни срокове за това какво, как и кога да се предприеме с оглед увеличаване на енергийната ефективност с 20% до 2020 година. Във връзка с това, разполагаме с известна гъвкавост. Можем да заложим на енергийно ефективни продукти, можем да заложим на рационализиране и на процедурите. Нещо, което според мен е много важно, е намаляването на потреблението на енергия, като начин за увеличаване на енергийната ефективност. Според мен обаче този подход е много рискован. Енергийната ефективност предполага по-висока резултатност с по-малък обем вложен ресурс. Ако искаме да сме конкурентоспособни на световния енергиен пазар, трябва да намалим обема на вложения ресурс. Но бихме изложили на опасност тази цел, ако намалим потреблението на енергия. Не трябва да ставаме жертва на подобни виждания. Европа се основава на консенсуса, на хармонизирането на различни противоречащи си интереси. А това предложение е именно предложение за постигане на консенсус. Това е едно разумно предложение, което и приехме тази сутрин, когато гласувахме доклада на колегата Бобинска. И защо трябва да се противопоставяме на изменение, което се позовава на вече прието от нас становище? След като приехме днес сутринта това становище, мисля, че трябва да бъдем последователни и да приемем и това предложение. Председателят, благодаря ви. Давам думата на колегата Пипер. Благодаря, господин председател. През изминалата седмица Европейският парламент взе решение за това предприятията да изплащат минимална работна заплата в размер на 60% от средната работна заплата. Искаме също така 20% от потреблението на енергия да се генерира от възобновяеми енергийни източници. Искаме да намалим потреблението на енергия с 20%. Защо тогава не създадем и с 20% повече работни места? Това бе в рамките на шегата. Но нека бъдем сериозни. Мисля, че що се отнася до всички тези цели, залегнали в проценти, прекрачваме определена граница. Изискваме прекалено много, не само от предприятията, но и от тези слоеве от населението, които са с по-низки доходи. И не смятам, че трябва да приемаме стратегия, която се основава на обвързващи цели за а, економии в потреблението на енергия. Колегата Бобинска спомена, че стратегията за енергийна ефективност от 2020 година до голяма степен е една интелигентна стратегия. Въпросът е какво смятаме да предприемем по тези обвързващи цели. Господин Бенсен упомена, че до момента не е извършен анализ на насоките за енергийна ефективност в отделните държави. И по-точно не е извършен анализ на това доколко тези насоки са въведени в националното законодателство. И мисля, че именно в тази област имаме още потенциал за действия. Това е альтернатива, която трябва да предпочетем пред въвеждането на допълнителни обвързващи цели на ниво Европейски съюз. Не смятам, че трябва да приемаме по-строги, по-рестриктивни нормативни текстове. Благодаря, казва председателят. Следващият оратор, господин Гирек. Благодаря, господин председател. Искам да взема отношение по становището на господин Бенцен. Първо, напълно споделям неговото виждане, че трябва да приложим диференциран подход към отделните държави членки. Трябва да вземем предвид какво е тяхното ниво на развитие. Един коментар във връзка с санирането на сградите. Вероятно, колегите от западноевропейските държави не са много добре запознати с ситуацията в новите държави членки. В държави като Полша, Словакия, Румъния има големи жилищни комплекси, в които има добри възможности за саниране на сградите с оглед на по-голяма енергийна ефективност. Трябва да се проучат тези възможности. Според мен най-високият потенциал по отношение на постигане на по-голяма енергийна ефективност може да бъде очертан на техническо ниво, Колегите, може би, поставят акцента върху економическия аспект, но мисля, че е важно да заложим и върху техническата страна на въпроса. С други думи, трябва да обърнем внимание на това колко от първоначално вложената енергия действително се използва по предназначение. Ще се позова на доклада Дейвис във връзка с улавянето и складирането на въглероден диоксид. Той напълно блокира развитието на енергийно потребление от изкупни горива, например въглища, И трябва, тъй като сме консултативен орган спрямо комисията, да обърнем внимание на това. Недостигът на енергия или по-скоро бедността поради а, разходи за енергия е основен проблем в а, някои държави. В моята страна, например, 40% от общия размер на доходите се използват за покриване на сметки за токи отопление. Er Господин Фанистелер, струва ми се, че навлизаме в нова фаза или най-малкото трябва да се постараем – да влезем в новата фаза, в която малко да се отдалечим от задължителните цели и да помислим за инструментите, които ще ни позволят да е, интегрираме, да включим държавите членки по-добре. Естествено, че критериите са важни, но важно е най-вече енергия отделните държави членки да поработят и да променят е, техните планове за енергийна ефективност на национално равнище. Така че комисията би трябвало да поеме нещата в свои ръце и да а, е, стегне редиците, а и сроковете. Колегата Видал Квадрас е прав. Е, Место да мислим за индивидуалните планове, е по-добре на общностно равнище, на европейско равнище да действаме. Така ще постигнем по-добър резултат, отколкото ако е, всеки полага усилия самостоятелно. Естествено, че ако националните държави и националните парламенти е, се включат в процеса, тогава ще постигнем много. Възможно е да постигнем много, но само с, с някакви задължителни критерии и цели няма да постигнем бог знае колко много. Благодаря, казва председателя. Колегата Бенсън, може би, ще вземе отново думата в заключение. Благодаря. Чухме много изказвания, интересни коментари. Ще работим сериозно през следващите дни, защото виждам, че има още много какво да се направи, за да се стигне до а, общата позиция на комисия. И трябва ще направя всичко по силите си. Това е много важен проблем за Европа, свързан с, и наш, с нашата конкурентна способност в бъдеще и откриването на нови работни места. Внимателно слушах. Ще се опитаме да намерим решение преди следващото ни заседание в комисия и ще обсъдим отново всичко с докладчета Сянка. Благодаря. Е, председателя Късмет. Тогава да преминем. А, не, извинете, прекъсва се председателят. Сроковете са ясни. А, е, така че на 9 ноември при следващото ни заседание ще можем да гласуваме. А сега преминаваме към следващата точка. Дневния ред Държавна помощ за улесняване на закриването на неконкурентно способни въглишни мини. Колегата Жадо е докладчик. Давам му думата. Извинете ме, колега, една секунда. Забравих да попитам а, при предишната точка дали комисията би желала да вземе думата. Важно ли е? Съжалявам много, но, колега но Просто пропуснах този момент. Съвсем накратко. Благодаря ви. All, very... Благодаря ви за проекто доклада. Комисията много внимателно се запозна с него. Много от тези постановки съвпадат с идеята на комисията. Времето също е много подходящо, защото предоставя добра възможност за въвеждането на идеи, които могат да бъдат отчетени в плана за ефективност, който по-настоящем се подготвя. Освен това, стои въпроса и за това как ефективността ще бъде разглеждана като тема на заседание на съвета през февруари. Това е една много важна тема вече виждаме и първите предложения от комисията в стратегията 2020. Това е всъщност отправното начало по въпросите за енергийна ефективност и дава насоките за бъдещото развитие на енергийната ефективност по-подробно. Благодаря ви много. Комисията с интерес ще очаква целия доклад и коментарите на вашата комисия. Um Благодаря ви. Още веднъж ви моля за извинение. Е, просто забравих, че имаме представители на комисията и е хубаво да ви чуем. А сега е, колегата Жадо е, има достатъчно време, обещавам му го. Ще ви Напомня съвсем накратко, че вече водихме дискусии по тези теми. Имахме и заседание на докладчиците в Сянка, което премина много конструктивно. Освен това, ние бяхме в контакт, ние докладчиците, докладчикът и докладчиците в Сянка и по а, мейл, така че можахме да а, преодолем някои недоразумения и някои а, така, различия. Става дума за закриване на неконкурентно способни въглишни мини. В съвета ни е необходимо във всеки случай а, мнозинство, за да се променят нещата по отношение на държавните помощи. Това е в общи линии. Регламентът не предлага закриване на а, въглишни мини изобщо. Това е първото недоразумение, което трябва да разсея. Нито да нито в регламента става дума за ограничаване на правомощията на държавите членки. Не, е, подчертавам, става дума за закриване на неконкурентно способни въглишни мини и за начина по който това трябва да стане. Тоест, когато говорим за неконкурентноспособни въглишни мини и за държавни помощни за тяхното закриване. Става дума за повече от 3 милиона е, евро. В Испания, в Германия се получават такива държавни помощи от много години вече, които представляват е, е, до 5% економии за съответните държави и за Европа и заобщо. Освен това, когато говорим за държавни помощи на национално равнище и е, без да се уеднаквяват нещата, се получава деформация по отношение на конкуренцията, имам предвид и в Польша. Държавните помощи за неконкурентно способни въглишни мини. Така че именно това недоразумение трябваше на всяка цена да се разсее. Не става дума за това, е, кои са ефективните или неефективните технологии при добива на камени въглища. Не. Става дума за е, едно единствено нещо. За закриване на неконкурентноспособни въглишни мини и за това как да се улесни процеса на закриването. Инак, по отношение на е, ефективността на въглешните мини, на въгледобива изобщо, имаме друг регламент и други проекти. И а, имаше едно трето погрешно разбиране или трето недоразумение, а именно, че регламентът би могъл да се отнася до а, помощите за инвестиции. Не. Съвсем ясно и простичко ви казваме, това не е така. Не, не става дума за инвестиции в въгледобива, става дума за улесняване на закриването на неконкурентно способни въглишни мини. До 2014 година и до 2026 година, до 2014 държавни помощи, след това някакви така социални плащания за облегчаване на процеса, за смекчаване на социалните последствия. Освен това, в текстилния сектор, в добива в Европа има неконкурентно способни предприятия, ние успяхме да се обединим около разбирането, че във всички тези сектори, които са засегнати от закриване поради неконкурентно способност, трябва да има альтернативна заедност, трябва да има квалификация на заетите в е, производствата, които ще се закриват, защото държим на това закриването на въглишните мини, и то неконкурентно способните въглишни мини, да не доведат до задълбочаване на социалните проблеми и на бедността в съответните региони. Важно е естествено да постигнем е, компромис. Е, колегите от зелените настояват до 2010 година системата на държавните помощи да е, бъде прекратена и да се започне с, е, така да се каже, социални плащания за смягчаване на социалните последствия, за създаване на нов вид ето за альтернативни работни места. Това е много трудно. Ние не говорим в момента каква ще е стратегията ни през следващите 20 години. В този регламент става дума за това как можем да улесним закриването на неконкурентно способните въглишни мини. Става дума за компромис. И така Може би след 2010 година вече няма да има регламент. И така, нека да обобщим. Предвиждаме преквалификация на работниците, които ще бъдат освободени, особено в е, енергетиката, в енергийната индустрия която е много перспективен сектор. И освен това, тук трябва да се има предвид, естествено, принципът замърсителят плаща, особено когато става дума за социални планове, за е, планове за преустройство. В никакъв случай не бива да се е, черпят парите от държавните бюджети. Не, държавните бюджети ще отпускат държавните помощи и субсидиите за конкурентно способните въглишни мини. А при закриването на неконкурентно способните въглишни мини, средствата, които се предвиждат за улесняване, ще се черпят от друг фонд. Така, откривам дискусията. Госпожа Мадорея е първата, която пожела думата. Господин председател, но може би е, да дадете думата първо на докладчика в сянка. Аз сега е, съм госпожа Тико, макар че не приличам на нея. Тя беше докладчик в Сенка, но аз ще изразя нейното становище. Въглищата са много важен дял от енергийния микс. 30%, 40% в Германия, в Румъния само 4% допринася за производството на, на електричество. Системата за експлоатация на мините всъщност е, дава възможност е, да се поддържат 80 000 работни места. Европейския съюз внесе 160 тона въглища за производство на електричество и 25 000 тона друг вид въглища. Именно за това Европейският съюз трябва да гарантира големи количества въглища, за да може да гарантира, че е, нуждите са покрити. Производството на е, електричество от въглище ще спадне с 20%, а пък е, с 200 000 ще намалят ще намалят в последствие работните места. Вярваме, че държавната помощ за въгледобивната промишленост е необходима за не конкурентно способните мини, за да могат те да се здобият със съответното оборудване и да станат конкурентно способни. Трябва да подобрят своя технологичен цикъл. но това е един дългосрочен процес. Следователно, за да се модернизират тези мини, бихме желали да се намали процента от 3 и 30% на 10%, и бихме искали срока за закриването им от 1 октомври 2014 до 1 септември 2022 да бъде отложен. След което бихме е, желали да има преходен период от е, около 14-15 месеца. Не трябва да си насочваме вниманието към закриване на мините, а към това как те могат да бъдат конкурентно способни. Обръщам се към комисията. Какво е основанието за факта, че срокът е 31 декември 2026 година, когато изтича регламента. Благодаря. Позволете ми сега да дам думата на колежката Мадорея отново. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратка. Седнала съм между два стола. От една страна аз съм от тези, които твърдят, че закриването би трябвало да се отложи до 2020 година и дори до 2022, ако питате мен за да се избегнат е, неблагоприятните социално-економически последствия за определени региони в Европейския съюз, където има въглишни мини и много хора работят в тях. По економически причини сега се предлага закриване, е, т.е. конкурентоспособността е основният е, аргумент. Естествено, това е много важно, но сроковете са много кратки, които се предлагат от комисията и затова се страхуваме, че хората ще загубят работните си места и неминуемо ще се задълбочи е, така, социалният проблем като цяло, е, бедността ще се разшири и за това, както и докладчикът говори, аз съм абсолютно съгласна, трябва да се предвидят съответните форми за преквалификация. Първо, необходимо е преквалификацията наистина да се осъществи и освен това да се помисли дали тези неконкурентно способни въглишни мини не могат да станат конкурентно способни, защото въглищата а, имат пазар в Европа и може би си струва да се положат тези усилия. Разходите, които ще възникнат във връзка с инвестиции в нови технологии, това ще бъдат основните разходи. Но инак като цяло аз се надявам, че вие ще подкрепите някои от моите идеи и изменения. Три въпроса имам към комисията. Европейската комисия би трябвало да използва периода до изтичането на регламента за въглищата. Очевидно това е, така да се каже, основният аргумент във връзка с на, желанието за намаляване на емисиите за со 2 се поставя искането за закриване на поне някои от въглишните мини. Това е неразумно решение. Освен това, Комисията казва, че иска да засили конкурентноспособността на Европа. Е, добре, тогава защо комисията не се постарае да вдигне е, митническите ставки за внос на въглища от трети страни? По този начин ще подпомогне именно е, конкурентно способността на собствените въглища. И освен това, говорихме за условията на труд в е, мините. И днес, точно днес отново има някакъв е, инцидент и происшествие в въглишна мина в Полша. Няма да можем да говорим за енергийна ефективност, ако не подобрим условията на труд и технологиите най-вече. Така че за какво става дума? За закриване или за неконкурентно способност или за желание да запазим въглишните мини при други условия. Благодаря, казва колегата Пипер. Докладчикът говори за някои заблуждения и недоразумения. Комисията се опитва по някакъв начин да а, съкрати сроковете. Националните компромиси, да кажем, в Германия, те са а, до 2018 година. Сега би трябвало да прекратят, да се простановят до 2014 година. Основанията, както казва комисията, е, че по е, съображения свързани с е, защитата, опазването на климата, ние бихме желали, колкото е възможно по-бързо, да е, закрием тези въглишни мини и изобщо да закрием, така да се каже, въгледобива и тогава да внасяме от Китай, от Австралия и от кой знае откъде още въглища до 2014 година да закрием въглешните мини, но те ще продължат е, е, по някакъв начин да действат е, и до 2018 и 2020 и 2022 година. Е това вече наистина ще причини истинска климатична катастрофа, истинско бедствие от гледна точка на климата ни очаква. Така че нека а, да помислим за запазване на годината 2018, като в крайен срок дори в е, Комисията за регионално развитие ще е, обсъждаме годината 2020. Аз е, живея в регион, в който има въглишни мини които не са е, особено конкурентно способни, може би, но ще дойде инвеститор, който ще каже, да, аз виждам именно тук голям шанс, моят енергиен концерн ще инвестира в нови технологии и така нататък. А също и в инфраструктурата трябва да се инвестира. И затова, може би, на европейско равнище трябва да потърсим такива големи инвеститори, които ще ни позволят да запазим сроковете, по-дългите срокове до 2018-2020, може би и по-дълго, и да запазим поминъка на хората при други условия, естествено. Нека да се огледаме за инвеститори. Господин председател, от 2010 година е последната година а, за изпълнение на регламента на съвета. Целта му беше да се подобри конкурентно способността на а, тези мини, които са на загуба и да се, се запази сигурността на производството на въглища. Имайки предвид ситуацията на пазара и социал-економическия контекст на темата, можем да кажем, че печалбите се качват и падат. Аз лично съм от една област, която е въгледобивна и предоставя 20% от електричеството на цялата ми страна. Според съобщението на комисията към парламента и съвета 2007 година, въглища летищата ще продължават да бъдат е, важна част от е, сигурността на е, енергийните доставки през следващите години, следващите 40 години. Въглещата ще удвоят обемите си и въглещата ще предоставят повече енергия, отколкото се предоставя от природния а, газ и от нефта. Разбира се, въвеждането на възобновяемите енергийно източници няма да доведе до намаляване на а, потреблението на въглища за енергия, ще доведе до допълнителен внос на въглища. Така че, мисля, че трябва да продължаваме да инвестираме в новите а, технологии, които ще а, гарантират екологосъобразно производство на въглища и това също така отговаря и на стратегията 2020 на Европейския съюз. Разсъждавам по тази тема и мисля, че има държави в Европейския съюз, които е, много е, разчитат на въглищата за производството на енергия. И е, в крайна сметка през май, е, март 2007 година е, заседанието на съвета и срещата на върха се стигна до решение за автономност, как точно да се а, направи енергийния микс на всяка една държава членка. А тук някак се изглежда, че държавите членки трябва да бъдат принудени или да намалят, или да елиминират въглищата от своя енергиен микс темпа също трябва да бъде а, така а, разработен, че да отговаря на нивото на държавата членка и на това, доколко тя приема съответното решение. Крайното ми предложение е следното. Помощ за закриване трябва да. Помощта за закриване на мини трябва да бъде продължена до 2020 година, 1 октомври. На срещата на докладчиците в Сянка стана ясно, че въглищата се считат за производство, което идва от мини, а тези мини трябва да бъдат закрити. Така че искам да задам въпроса, защо всичко това се включва в доклада. Благодаря. Господин Хацимар Каркис. Първо искам да благодаря на докладчика за това, че е надлежно се предвид и мнението на докладчиците в сянка. Очевидно е, че въглишните мини, които не са рентабилни, трябва да бъдат изведени от експлоатация. Това трябва да е целта ни в дългосрочен план. Въпросът е обаче до кога да постановим преходния период за извеждането от експлоатация. Комисар Алмуния предвиди 2020 година като краен срок. И това означава, че закриването на мините и постановяването на крайния срок не е основният проблем. В много държави членки се води истинска борба за постигането на споразумение за постановяване на този краен срок в Германия е определена 2018 година. В момента много от преходните разпоредби са съобразени с тези срокове. Смята се, че затварянето на мините през 2014 година би било източник на по-големи разходи в сравнение с предоставянето на помощи за закриване до 2020 година. Защо? В някои държави членки ще продължи въгледобивът, като се въведат новаторски технологии. В Германия това е малко по-трудно. Факт е, че дори и след закриването си въгледобивните мини трябва по някакъв начин да бъдат поддържани и това води до така наречените разходи за вечността. Така че в крайна сметка в някои държави проблемът се свежда до модернизиране на използваните технологии, а в други държави членки дори и след закриването на мините ще бъдат понесени разходи. Преди известно време цяла Европа и целият свят отпразнуваха освобождаването на чилийските миньори. Това би било невъзможно, ако в Германия не бе разработена съответната техника. А тази техника може да се разработи единствено, ако продължи експлоатацията на мините. Германия е нишов пазар за производството на подобни технологии. И ако мините се закрият там, то ние ще изгубим тази своя позиция. Затова Германия би подкрепила искането за удължаване на срока на предоставяне на помощи по закриването до 2020 година. Господин Рансдорф, първо трябва да уточним какво означава понятието конкурентоспособност. Няма единно определение на това понятие. Смятам обаче, че трябва по-добре да си изясним в какво се състои конкурентоспособността. Трябва да я поставим в контекста на обществените феномени, а не само да я разглеждаме от економическа гледна точка. Трябва да вземем предвид и дейността на лобистите – тъй като някои от мерките по закриването на мините могат да доведат до конфликти на ниво лобистки сдружения. И ще ви дам пример с закриването на въглишни мини през 90-те години. То бе предприето до голяма степен под въздействието на лобито на производителите на енергия от нефт и природен газ. Доведе се до съкръщаване на работни места в региона. Безработицата рязко се покачи. Какво би се случило, ако приложим критериите за конкурентоспособност и към възобновяемите енергийни източници. Тогава би се оказало, че при така създадените условия възобновяемите енергийни източници не са конкурентоспособни. С други думи, ако се основаваме единствено на конкурентоспособността, то бихме прилагали приложили, извинете, двоен стандарт. Смятам, че на първо място трябва да си изясним какво имаме предвид с конкурентоспособност. Трябва да реализираме инвестиции, ако имаме такава възможност, за подобряване на производителността на въгледобивните мини, за подобряване на постигнатите от тях резултати, в това число и по отношение на условията на труд. Председателят, благодаря ви. Сега ще дам думата на комисията. Госпожа Люман. Ще си направя някои уточнения във връзка с въпросите, които бяха засегнати. Действащият в момента регламент изтича в края на годината. Така че не става дума за случайна инициатива на комисията. А, става дума за това, че от началото на 2011 година а, ние предлагаме да приемем нов текст. Докладчикът а, а, спомена вече за това, че ако не се приеме нов текст, нов регламент, ще продължат да действат старите правила и старите е, правни уредби за държавните помощи. Въпросът е как от 2011 година нататък ще действаме по отношение на този сектор. 2020 година е датата, годината, в която очевидно ще се направи вече решаващата оценка. Междувременно вече комисията получи становищата на всички засегнати и се опита да обхване абсолютно всички аспекти на проблема. Не само социални, но естествено и економически и свързани с климата, с екологията. Ако не се създаде някаква нова форма на облегчаване на сектора, ние ще създадем друга система на преференции, които, която може би ще размести нещата в нежелана форма. Вие говорихте за оценка на въздействието за 2018 година или 2020 или нещо съм сбъркал. Много ме интересува датата, годината, в която ще се извърши тази оценка, така както я предвижда комисията. По отношение на оценката на въздействието, да, крайният срок е 2018 година. Но що се отнася до прилагането на извънредните помощи, там срокът е 2020 година. Господин Жадо, а не, извинявайте, 26-та година. Поправи се представителят на комисията. Господин Жадо, съвсем накратко, тъй като многократно се зададе тук един въпрос. Регламентът се отнася до улесняване на закриването. Много от колегите тук в комисията биха желали държавните помощи да бъдат помощи за инвестиции. Бихте ли уточнили? За какво точно става дума? За какъв вид помощи? Да, казва представителката на комисията. Става дума за държавни помощи за закриване на неконкурентно способни мини. 1 септември 2014 година е датата и в някои случаи до 2026 година могат да се отпускат допълнителни помощи, за да се компенсират социалните последствия, екологичните последствия и за разлика от е, регламента за закриване на централите. Тук при този регламент не се предвиждат, така да се каже, резерви за научни изследвания в областта на въгледобива това е една мярка, която до този момент е, държавите членки никога не са използвали. Господин Жадо, благодаря преди това на е, представителя на комисията. Сега вече нямам намерение, казва господин Жадо, да задавам въпроси, просто да кажа в заключение, че благодаря на колегите, които участваха в дискусията или само слушаха изказванията на останалите. Естествено, че закриването на въглишните мини ще доведе до повече внос, тъй, но закриването не би трябвало всъщност непременно да води до запазване на енергопроизводството на база въглища. Аз самият съм от един такъв регион и зная какво означава да зависиш от държавните помощи. Промишлеността продължава да се развива, производството продължава. Същевременно <clears throat> и отляво и дясно почва да ти намаляват средствата и да ти затварят вратичките. Трябва да имаме предвид, че при определени въглишни мини е неизбежно закриването. А това ще разкрие нови хоризонти и нови перспективи за съответния регион. Благодаря специално на всички колеги, най-вече на тези, които активно участваха в е, дискусията. Благодаря на докладчик. Четвъртък, 12 часа е крайният срок за внасяне на измененията. Благодаря. C'est plus...